Скъпи колеги, добре дошли на днешното заседание по паричния диалог с председателят на Европейската централна банка господин Марио Драги. Приветствам го с добре дошъл сред нас. Това е четвъртият и последен паричен диалог за тази година. Той се провежда след много важното решение по паричната политика, взето от ЕЦБ в рамката на период на економическо възстановяване, който набира сила. И то много стабилно. А от друга страна, Виждаме и председателят тогава ще ни каже малко повече каква е динам... ценовата динамиката и до каква степен а, подобрението е подобра... действително се е подобрило. Спомням си, че по време на годишният паричен диалог а, разгледахме много интересните факти, свързани с а, цикличният характер на който може да обясните това развитие. Приветствам важните решения, взети от ЕЦП, особено задължителното решение за запазване на ниското равнище за лихвите като цяло, докато не се постигне целта на ЕЦП за инфлацията.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 Председателят Драги знае също така, че координаторите на комисията ЕКОН избраха още две допълнителни теми за обсъждане днес. Едната е свързана с а, а, дисбалансите по солдата в подъчната програма Таргет и дали има причини да се притесняваме от това и а, как би следвало да изглеждат новите нормални правила по, по паричната политика на ЕЦБ. Подготвихме редица проучвания преди този паричен диалог. Някои от тях смятат, че основените дисбаланси отразяват преди всичко е, техническите характеристики на, стратег... на банковата система на еврозоната, но ще имаме време да разгледаме всички тези важни теми, т.е. чакат ни много важни въпроси. Още днес при вас съм добре дошъл, господин Драги, и ви давам думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси, дами и господа, за мен е удоволствие отново да съм тук в Европейския парламент за последното изслушване тази година. От последните среща на само правителния съвет на ЕЦБ взе важни решения за пренасочването на инструментите за паричната политика отвъд краят на 2017 година. Ето защо в а, коментарите си днес най-напред ще кажа няколко думи за прогнозите за економиката на Европейския съюз и промяната на случайността на нашите мерки по паричната политика. След това по искане на вашата комисия ще засегна въпроса за платежната система Target 2 и подкрепата и за финансовата интеграция и прилагането на паричната ни политика, която по своя страна има значение за начинът по който се тълкуват дисбалансите в платежната система Таркет. Економическото подобрение остава стабилно и засяга всички отрасли в еврозоната, като се при всичко на вътрешно търсене. Съгласно последните е, моментни прогнози на Евростат, реалният растеж на БФП е продължило през третото три месечи с степен от 2,5% на годишна основание, което пък от своя страна показва, че има е, подобрение на показателите на, на основа 3 месечи за 4 години и половина. Растежът на БВП също така се забелязва във всички отрасли и във всички държави членки. Доброто разпространяване на растежа на БВП всъщност, извинете, неравновесите в растежа на БВП в европейският зона е спаднал най ското си равнище от 1997 година насам, което означава, че има хармонизиране към по-високо равнище продължават да се усещат подобряване на пазарът на труда и някои от най-тежките загуби на работни места от кризата се преодоляват поне на агрегирана стойност. И броят на безработните в еврозоната се намаляли от 17,6 милиона през второто три месече на 2014 година до 14,6 милиона през последното три месече. В сравнение с предишните модели, е, расте, растът на заетостта отново е, се е забелязва във всички отрасли и във всички държави. 16 от 19-те държави членки на еврозоната отчитат положителен растеж на заетостта от средата на 2014 година насам. А заетостта се увеличил в около 60% от отраслите в сравнение с 0% от отраслите в средата на 2014 година. Подобряването на заетостта съпъсвано от повишаване на покупателна на домакинствата подобрява прогнозите за потребление на лично равнище. Същото въжи за подобряването на инвестициите от страна на предприятията. Нашите мерки на предишната политика изиграха ключова работа в подкрепата и на потреблението, и на търсенето на инвестиции, като гарантирахме благоприятни финансови условия за предприятията и домакинствата в еврозоната. От края на май 2014 година лихвените проценти за заемите на нефинансови корпорации, например, са паднали с близо 120 базисни точки, а тези за домакинството са с около 100, което значи, е, че е, лихвените проценти по кредитите за малки кредити които се използват основно от домакинствата и малките средни предприятия, са спаднали с близо 190 базови точки. Подобряването на условията за финансиране на МСП са особено надеждаващите, като те осигуряват близо две трети от заетостта в частния сектор в еврозоната. Наблюдаваното подобрение в финансовите условия е свързано с намаляване на разминаванията в условията на кредитиране в различните държави членки. Така, например, разликите в цените на лихвените проценти за предприятия в еврозоната в страните, най-тежко засегнати от кризата, сравнение с останалите държави членки на еврозоната, е спаднала с близо 100 базови точки от средата на 2014 година насам. Въпреки стабилното економическо възстановяване, обаче динамиката на инфлацията все още не показва достатъчно ясни показатели за тенденция устойчиво да се покачва. Водещата инфлационна Вършата инфлация е 1,4% през октомври се очаква временно намаляване до края на годината. Освен това има и натиск върху инфлацията, тъй като има, има сериозни движения на пазара на труда подобренията, които установихме на пазара на труда, все още не са се отразили под формата на динамично покачване на заплащането. И предвид тези економически прогнози на заседанието си по паричната политика през месец октомври, решихме да прекалибрираме инструментите си за паричната политика. Този процес за периода след края на тази година има за цел да запази равнището на парични стимули, което продължава продължава да е нужно според нас, за да може да се гарантира завръщане на целевата ни на целевата ни инфлация е именно равнищо близо до, но малко под 2% в средносрочен план. Ще ви представя с няколко думи най-важните четири решения, които взе управляващия съвет. Първо, първо подобрените прогнози и засиленото ни доверие в постепенното хармонизиране към по-високо равнище на лихвените проценти ни даде възможност да, да пригодим темпото на системата ни за покупки на активи. Ето защо, както обявихме в началото на януари 2018 година новите покупки на активи ще останат на месечно равнище от 30 милиарда до края на септември 2018 година, може би и след това или, най- или всички случаи, докато правителният съвет не реши, че трябва да се промени това темпо. На второ място, по отношение на политиката ни за реинвестиции, заявихме, че евросистемата ще инвестира повторно основните плащания от матуритета на ценните книжа, книжа загубени, закупени в рамките на програмата за активи за продължителни периоди след края на нетните покупки на активи, докато това се окаже нужно. Това ще допринесе за по-добро общото положение с ликвидността и за подобряване на позициите на паричната политика. И е, в този контекст също отбележа, че предоставихме допълнителни сведения за равнищата за възвръщаемост на всеки един отделен елемент в активите, които закупуваме в рамките на програмата за закупуване на активи като целта е да се предвиди дългосрочният период и става се по-важен, тъй като се увеличи размерът на портфейлът ни от активи. И на интернет страницата ни в момента можете да намерите всички подробности на очакваните ем, матуритети, които ще изтидат през следните 12%. На трето място относно лихвените процентки по политиката запазваме ги незапазени и смятаме, че ще останат на това равнище за непредвиден период от време, независимо до кога ще продължи програмата ни за закупуване на активи тези наши прогнози за нетните покупки на активи и запазването на лихвените проценти в основата на паричната ни политика към момента условието докато се налага по отношение на определянето на лихвените проценти е много важен фактор за да се усети пълното въздействие на политиките ни за купуване на активи. И накрая решихме, че редовните операции за префинансиране ще продължат при, в рамките на, на процедурата за фиксирани лихвени проценти, до когато се наложи и най-малкото до края на 2019 година. По този начин ще гарантираме продължаващото устойчиво прилагане на паричната политика, като едновременно с това запазваме благоприятните условия на първичните пазари в еврозоната. Управителният съвет стигна до извода на последната си среща по пръчната политика, че подкрепата за пръчната политика, която предоставяме в момента, се дължи на, на добавеният ефект от нетните ни покупки на активи, за, за натрупаният запас от активи, който се дължи на покупките, извършени в близко бъдеще, както и реинвестициите на, на ценните книжа, чието авторитет е изтекал, както и постоянните равнища на е, лихвените интереси. Всички тези мерки според нас са нужни, за да може да се върне инфлацията на равнище близко до, но малко под 2%. А сега няколко думи за въпроса с салдото по сметките в системата Target. Target е трансевропейската система за брутен сетълмент в реално време, като дава възможност да се извършат на съответните парични плащания между европейските между банки в и извън Европейския съюз. Тя предоставя инфраструктурата за плащания, която се използва за сентълмента от централните парични банки, включително и с различните транзакции, включително и операциите на паричната политика, инструментите на паричните пазари, между банковите и потребителски плащания. Миналата година бъдещата програма Target 2 обработваше дневно близо 342 000 плащания, обхващащи средна стоеност от близо 1,7 милиарда евро. Ето защо очевидно че е много важно за гарантирането, че тази система е много важна за гарантирането на паричната политика и стабилността на финансовите пазари, както и на банковата стабилност. За да се подкрепи, финанс... за да подкрепи финансовата интеграция и прилагането на паричната си политика, е много важно да запазим Таргет 2 в системата на паричният пазар. В рамките на Target 2 е, всяка национална централна банка има позиции като кредитор и като е, като длъжник е, в салдото си спрямо ЕЦБ. Ето защо салдото в, на, на отделните национални централни банки в Таргет всъщност само отразява сетълмента на, на трансграничните плащания, осъществявани в рамките на Таргет 2. По прилагането на програмата за, плащ... за купка на активите се различава от операциите по префинансиране, тъй като може да е свързана с незабавни трансгранични плащания. Действително, близо 80% от общите покупки на националните централни банки са с фина... страни по финансовите пазари, които не се намират в същата държава като закупуващата централна банка, което води съответно до промяна в салдото на съответна Национална централна банка в Таргет. Освен това, в рамките на програмата за купуване на активи, средствата от покупката на активите могат да се използват за преинвестиции, като по този начин се, намал... се отразява на салдото на съответното портфолио, на съответния портфел, извинете, като това води до привидни дисбаланси в Target 2. Едновременно с това виждаме, че Target 2 играе много важна работа за гладкото преминаване на периодният период и е, прилагане на меките ни за паричната политика чрез гарантиране на стабилните финансови условия за домакинствата и предприятията. В заключение, Договорите за функционирането на Европейския съюз са, са задали като основна задача на ЕЦП запазване на ценовата стабилност в еврозоната. Така допринасяме в най-голяма степен за благоденствието на нашите съграждани. Гарантирането на ценова стабилност е задължително предусловие е, за да постигне економиката на еврозоната от уравновесен економически растеж в дългосрочен плът. Но това не е единственото условие. Постигането на балансиран економически растеж изисква и засилване на възможността на еврозоната да се справи с рискове, когато те се появят. Настоящите економически прогнози дават уникална възможност да се намали опасността от сериозен удар за стабилността на еврозоната, като се е, засилят економическите структури на държавите членки, както чрез политически действия, така и чрез бюджетни и структурни реформи. Навременно с това засилването на устойчивостта на економическия паричен съюз е, предвижда и засилване на институционалната рамка, за да можем да предотвратяваме и управляваме евентуални рискове. Ето защо приветствам ролята, като игра Европейския парламент в тези дискусии, както и подновените усилия от страна на министрите на Еврогрупата да се справят с подобни проблеми, както стана ясно на последната среща на Еврогрупата. В този дух очаквам с нетърпение следващият среща на високо равнище на еврото, която ще се проведе от управляващите економически паричен съюз. Благодаря и оставям на ваше разположение за въпроси. Благодаря много господин председател, драги. Започваме с въпросите. Първа Естер Деланки. Благодаря, господин председател. Благодаря, председ... господин Драги, за това, че сте отново при нас, за да обсъдиме въпроси, които са от огромно значение за ЕКОН. Бих искал да се спра на необслужените кредити. Вие Казахте, че това е всъщност най-голямата слабост на Европейската банкова система. Надяваме се, че в най-скоро време ще можем да проведеме заседание заедно с вашите експерти по ЕДИС не само що се отнася до техническият аспект, но и до политически. Как можем да напреднем по ЕДИС? Това е нещо, което, към което ние се стремим. След като в много държави членки има някакси нежелание да се говори и да се работи по проблема с необслужените кредите. И тъй като знаем, че проблема няма да се реши сам по себе си. А, и а, кога смятате, че ще може тяхното, техния брой, техния обем да спадне до нормално приемлимето? Благодаря ви още предварително, аз съм докладчик по въпроса на от, за отговорите, които ще ми дадете. Благодаря ви. Съгласен съм с казаното от а, вас. ИДСИЗа и необслужените кредити са тясно свързани. И в ИДСИ ние приветстваме по идисите. Приветстваме предложението на комисията, но трябва да не забравиме каква е целта да имаме наистина цялостна застраховка. като същевременно те трябва да могат да бъдат количе, количествено измерени, ясни. Тоест, ИДИС продълж ще бъде един от стълбовете на Банковия съюз, така че трябва, наистина трябва да бъдат ясни. А, що се отнася до споделянето на риска? необслъжените кредити са проблем, който трябва да се реши при всички случаи. Знаете, че това е проблем, който е предимно свързан с надзора, но Разбира се. Разбира се, банките и надзорните органи са онези, които трябва да решат проблема, но правителствата и властите са онези, които трябва да осигурят правната рамка, която да позволи решението на проблема. Някои държави членки са взели мерки за новите необслужени кредити, като са оставили е, натрупаните в миналото като едно тежко бреме за банковия сектор. Така че не, не, не, не, необходимо е да се решат а, е, старите проблеми, нерешените проблеми с необслужените кредити, а не само да се вземат мерки за а, е, бъдеще. Благодаря ви. Всички ние си спомняме разумните предложения, свързани с, с споделенията, риски, споделените компетентности. И обсъдихме проблема с Даниел Луи и наистина резултатите бяха много положителни. Целта беше наистина да се вземат решения по посока на допълнителни мерки и да се, да, да се види какви са прерогативите на различните органи. за да може наистина да се е, извърши едно общо усилие и да се намери общо решение. да Береш. Да, вие говорихте за, за връзките или отношенията между ЕДИС и необслужените кредити или двата, двата стълба, от една страна надзора, от другата страна възстановяването и свързването на тези два стълба даде възможност да се решат известен брой проблеми, но на предишното ни изслушване в рамките на демократичния диалог. Нашият колег Пол Танкс ви зададе въпрос, свързан с заплатите, възнагражденията. Вие се питахте каква е динамиката на а, а, увеличаване на заплатите в държавите членки. От една страна имаме едно динамично развитие на економиката, от друга страна ръста на увеличаване на заплатите, който не следва не е пропорционален. Така че вместо да се питаме защо синдикатите са загубили до известна степен своята роля. За, защо покупателната способност не се увеличава? Според председателя на португалската Централна банка, за това е виновна глобализацията – вместо да, да разчитаме на старите механизми на увеличаване а, и на съотношение, по-скоро да търсиме нови механизми, които да позволят увеличаването на заплатите и съответно на покупателната способност. Благодаря ви неодав... новите ни неодавнашните мерки, които предприехме, отразяват различните анализи, които са направени. Е, първо това, че е, сме убедени, че инфлацията ще се увеличава, тъй като възстановяване, економическото възстановяване е факта и има а, увеличаване на а, производителността. Но Същевременно възнаграждението не се е увеличило достатъчно. Защо? Защото все още няма все още се чувстват последиците от спада на цените на петрола и други. И ували подобряването на трудовия пазар, намаляването на безработицата, е, създаването на работни места, защото, защото в крайна сметка създадахме над 4 милиона работни места през е, последните години. Всич, е, всичко това стана в условия на, основ, на основният на увеличаване на основният на все повече по-голямо -по -по участие, предимно по-голямото -по и по-широко участие на жените на трудовия пазар. Също така има по-голямо участие на възрастни хора на трудовият пазар, в техното присъствие. И въпреки това по-разширено участие на различни слоеве, това а, трябваше да доведе до, увелича, до увеличаването на заплатите, но това не стана. Така че възможно е. Възможно е това да се дължи до известна степен на глобализацията, на все още не. Също така има и други причини. В продължение на дълго време инфлацията беше много ниска, прекалено ниска. И като, като, като че ли синдикатите не настояваха много на увеличаването на увеличаване на възнаграждението с цел запазване на заетостта. Основната стратегия при е, преговорите беше по-скоро да се запази стабилността на работните места и на заетостта, а не е, увеличаване на възнагражденията. Също така, може би, производителността е все още недостатъчно е, ниска. Това е един наистина сериозен проблем, но временен проблем – защото, както казах, в а, моето а, в моя увод имаме признаци, знаци за това, че възстановяването продължава и че темповете ще се увеличават. Така че, може би, натиска над а, заедостта и възнаграждението са също временно явление. Ще направим анализ на ситуацията и ще видим дали инфлацията има тенденция към увеличаване, което по принцип би трябвало да реши проблема. Благодаря, господин Драги. Бих искал да коментирам вашият последен отговор. Казвате, че ЕЦБ е създала 4 милиона работни места, но от, откъде знаете, че наистина са създадени от ЕЦБ? тъй като... Äh, тъй като е имало растежа е и в еврозоната, извън еврозоната. Това просто не, не бих искал. Не, всъщност не искам въпрос, э, отговор на този въпрос, а искам да ви задам э, друг въпрос. Говорихте за програмата за изкупуване на активи. Същевременно времено има и държавни заеми, които се, са насочени за, за държавите от еврозоната. БЦ ще, ще бъде ли всъщност заемодател на е, еврозоната? Е, наистина ли ЕЦБ ще продължи да бъде заемодателят на правителствата от еврозоната. Е, отговора на втория ви въпрос е не. Ние закупихме нещо от 15 е, до 20% от е, общият резерв. И при всички, при, при всички случаи тези а, а, ценни книжа щеха да бъдат изкупени от а, правителствата, но по вашия въпрос. Не, аз казах, че не искам а, отговор на първия въпрос, а ще ви задам отново втори въпрос. Аз ви отговорих на втория въпрос. Не, искам да ви задам третия въпрос. Ще мина на немски. разликите между първичните и вторичните пазари. Е, сам, сам, сам, сам, по, сам по себе си, е, сама по себе си ЕЦБ не, не, не трябваше да изкупува тези ценни книжа, защото по този начин се превръща в е, заемодател на е, еврозоната, на правителствата на еврозоната над 250 процента от държавните ценни книжа са изкупени от ЕЦБ. И, и, и това покрива на практика заемите и това е много по-малко, отколкото това, което ЕЦБ изкупува от вторичните пазари как може как е, можете да а, е, обясните това? Ние се съобразяваме и работиме в рамките на, мандати, на мандата ни. Мандата ни е точно този. Това беше е, въп... отговор на втория ви въпрос. Сега на първия. Как знаеме? Знаеме, защото благодарението благодарение на финансовите условия, след, следствие налагане, въвеждане на финансовата политика, бяха създадени тези работни места след години на непровеждане на никаква политика. Имаме много доказателства за това, че е, въвеждането на новите политики доведаха до създаване на работни места. Разполагате с 10 е, секунди. Господин Драги, сега ще ви го задам на английски. Е, не сте ли нарушили мандата си? Можете ли да ни обясните, че това не е нарушаване на мандата ви, след като 250% от а, ценните книжа са на разположение в крайна сметка на държавите членки. Не, напротив, ние а, изпълняваме мандата си и ние се оставаме в рамките на а, това, което можем да правиме. Благодаря ви. бъдеще ще, ще обсъдим и други Господин Тремос, добре е дошъл господин Драги. Имам два въпроса към вас. Първи. Следващата година през януари ЕЦБ ще, ще намали е, месечните покупки, но това може да се е, отрази на пременния риск в много държави членки. Какви реформи ще, пред, ще препоръчате на тези страни? Смятате ли, че тези страни са готови за това? И още един въпрос по ЕДИС. Вие винаги сте подкрепали тази е, схема. Как смятате, че тази че, какво смятате, че трябва да се направи, за да може тази схема да функционира правилно? И как смятате, че това ще стане предвид примера с Банко Популар в Италия? Благодаря ви. Нека първо да отговоря на втория ви въпрос дългата дискусия по ЕДИС убеди всички, че това е нещо, това е един инструмент, който ще се разгръща във времето и не може да бъде въведен веднага. И ще трябва да има и намаляване на риска и споделяне на риски. Тези два компонента са е, взаимосвързани. Има някои му, а, модели, модели, които са абсолютно пагубни за банковия съюз. Ако различните държави имат различни модели на банково, на банкова иерархичност, това означава, че не сме постигнали банков съюз. намаляването на риска също ще така ще проистече от намаляване броя на необслужваните, на необслужените кредити. И всичко това, е, но ЕДИС ще трябва да се осъществява поетапно. Нашата крайна цел е, е една, едно цялостно а, покритие, цялостно за цялостно, за, цялостна застрахователна схема, която да, да е, обхваща всички депозити, но като всичко това бъде много ясно и прозрачно. Държавите членки трябва да са готови да намалят различните мерки за насърчаване. Защото, както знаете, последиците на финансовите пазари се оказаха на практика не, несъществуващи, не, незначителни това не, това не доведе до възстановяване на економиката. А, след като намалихме месечните покупки от 60 на 30, доведаха до до положителни резултати. Нека също така ви припомня, че нашът, нашият мандат е да осигуряваме стабилността на цените, а не да подпомагаме правителствата. И още нещо, което, с което съм абсолютно съгласен. Сега е момента да се проведат структурни реформи, но също така да се подобри а, бюджет на, бюджетният климат. Защото Както правилно казахте, държавите членки трябва да разполагат с повече марш, защото в противен случай ще има отново криза или рецесия. Благодаря. Благодаря. господин Пападимулов. Ника, едо. Благодаря ви. Ще говоря на гръцки. Бих искал да ви приветствам с добре дошъл в нашата комисия и да ви задам няколко въпроса. Първият ми въпрос се отнася до моята държава Гърция. Европейската централна банка е част от институциите, които са кредитори на нашата държава. Виждаме, че сега Европейската комисия прави положителна оценка на страната ни в контекста на механизма за стабилност на гръцките банки. Бих искал да чуя вашата гледна точка, то, гледната точка на Европейската централна банка. А какво е мнението ви за гръцката економика? Какво, каква е позицията ви след третата оценка? Какви са вижданията ви за тенденциите на развитие на гръцката банкова система? Това е първият ми въпрос. Втори въпрос. Той е свързан с а, а, документите от Рая Paradise Papers. Миналата седмица в пленарна зала се говореше за вампири на данъчната система. Необходимо е да говорим за хармонизация на данъчната система, защото тук не става просто дума за данакоплаците. Тук е засегната цялата европейска економика. Тя бе засегната от данъчните измами и злоупотреби. Ето защо е добре да чуем позицията на Европейската Централна банка. Как гледате вие на данъчните измами? Как бихме могли да се справим с тях? Трети въпрос. Наскоро Европейската сметна палата публикува доклад, в който се прави оценка – на мерките на меморандума в Гърция. Вземат се предвид отрицателните социални последствия и дефицита. В доклада си Европейската сметна палата посочва, че не може да оцени ролята на Европейската централна банка в програмите в Гърция, защото вие сте отказали да предоставите изисканата от вас информация. Може ли да кажете нещо във връзка с тази критика по ваш адрес на Европейската сметна палата? Благодаря. Thank you. Thank you. Let me... Благодаря ви. На първият ви въпрос. Той е свързан с подобренията, на които сме свидетели в гръцката економика. Да, действително положението се промени съществено в положителна насока – БВП и така нататък. Прилагането на много от мерките, представени в рамките на третия преглед, дават резултат. Тези подобрения се виждат също така и на пазара на гръцки дълг – пазарите откликват положително на слоп мерките на правителството. По този начин се подобрява ликвидността на правителствения дълг и а, тези мерки бяха приветствани от пазарите. Относно ликвидността, бих искала да кажа, че тя в момента е на ниво 17.1%. А относно финансирането, банките ще трябва да бъдат по-балансирани. Депозитите се стабилизираха, но така и не достигнаха нивата от преди кризата. На втория ви въпрос. Данъчното облагане не е в нашите правомощия. Разбира се, ЕЦБ подкрепя мерки, които да намалят данъчните злоупотреби и данъчните измами. Ние приветстваме е, предложенията на законодателите и на Европейската комисия в това отношение. Винаги сме подкрепили Европейската комисия и законодателите в това отношение. На последния ви въпрос. Споменахте доклада на Европейската сметна палата. В това отношение мога да кажа следното. Мандата е да, ви, да а, види как, дали ЕЦБ е оперативна. Когато на ЕЦБ се зададат въпроси, които отиват отвъд този мандат, ние не предоставяме информация. В доклада на Сметната палата няма никакви доказателства в подкрепа на твърдението, което цитирахте. Оценката се базира на макроекономически презумпции, на стрес тестове. ЕЦВ е готова да сътрудничи на Европейската сметна палата, разбира се. Но всъщност това е всичко, което исках да кажа. Thank you. Филип Ламбертс. Yeah, welcome, Mr. Draghi. Uh, first on wage time. Господин Ламберт, във връзка с динамиката на възнагражденията. Мисля, че трябва да се вземе предвид еквивалента – работния капацитет на обществото. 60% в Германия, 53% в Италия. Виждаме, че има огромна безработица. Изобщо не се изненадвам, че възнагражденията не се повишават. Това е очевидно. Хората предпочитат стабилност в работата си. много хора могат да ги заменят. Те се редят на опашка, всички безработни. Та бих искал да попитам какво може да кажете във връзка с увеличаването на богатството. Всеки ли се възползва от него или тези, които са с по-низки доходи, пак страдат. Можем ли да се сравним с САЩ, където последните 10 години 99% от богатството от растежа облагодетелство 1% от населението? Но това е най-важният ми въпрос. Вие като Европейска централна банка. Имате е, представа за общата финансова система. Кои са слабите места в системата? Било то в еврозоната или извън нея? Слабите места, които според вас ще се отразят най-много върху е, страните от еврозоната. Какво не ви дава мира нощем? какво нарушава европейската стабилност? Това може да са както вътрешни, така и външни фактори. Благодаря. Uh, uh, на първия ви въпрос, съгласен съм с вас. В отговора си за ниските възнаграждения, които не могат да доведат до подобряване на трудовия пазар, аз не упоменах следната причина. Ако измерваме безработицата на базата на ЮС-6, ще стигнем до друго обяснение за това, защо номиналните възнаграждения не се увеличават. Този фактор също ще се отрази на номиналното възнаграждение. Обедени сме, че в даден момент възнагражденията ще започнат да се повишават. Друг щеше да е отговорът, ако бяхме казали, че това се дължи на глобализацията или на цифровизацията. Ако кажем така, то тогава какво може да направи Европейската Централна банка? Ние не смятаме, че това е основният фактор. Основният фактор е този, който вие посочихте или пък тези фактори, които аз упоменах по-рано. Така че в това отношение просто трябва да продължим да калибрираме, да подкрепяме паричната политика, така че да стимулираме това постепенно подобряване на трудовия пазар, докато се стигне до там номиналните възнаграждения да се променят. Разпределението на богатството. Първо, вие не казахте, а пък на мен ми се иска да изясня, че защото някой смята, че паричната политика увеличава неравенствата, аз многократно съм казвал, че това не е вярно. Ако закупувате активи и цената на активите се повиши, притежателите на активите стават богати хора, така че в краткосрочен план това се отразява зле на разпределението на богатството. Но като мине определено време, подобри се трудовия пазар и тогава се заемем с най-сериозния фактор, а именно безработицата, тогава резултата се променя. Създаването на работни места, подобряването на трудовия пазар – води до подобрение на а, разпределението на богатството. Впрочем, всички проучвания показват, че краткосрочният ефект може да е в разрез с неравенството. А в средносрочен и дългосрочен план със сигурност недостатъците на краткосрочния план се преодоляват и се наблюдава подобрение на разпределението на богатството. Ефекта на паричната политика се усеща и върху цените на жилищата. Това намалява неравенството по отношение на възнагражденията за домакинствата. Така, например, имаме млади собственици на жилища, е, тъй като те могат да си позволят е, да вземат по-голям заем. Това е във връзка с доходите и богатствата. Можем ли да кажем, че положението у нас е толкова зле, колкото и в САЩ? Отговорът е не. Европейското богатство и разпределението на доходите на европейския континент е по-добро. Просто социалният ни модел е различен. Той защитава разпределението на богатството, въпреки че безработицата се увеличи драматично по време на кризата. Това се отрази зле както на разпределението на богатството, така и на разпределението на доходи. Относно е, риска за финансовата стабилност. Внимателно следим риска за финансовата стабилност, тъй като имаше ниски лихвени проценти дълго време, имаше много ликвидност. От, направихме оценка на риска за по-низката премия. Това са все аспекти, които, на които гледаме сериозно и които следим отблизо, тъй като те се отразяват на финансовата стабилност в еврозоната. Наблюдаваме ли балони? Не. На места може да е завишена оценката. Най-вече на пазара на недвижими имоти. В някои градове виждаме, че цените на жилищата растат бързо, но ако а, сравним цените с цените от а, не толкова отдавна, когато бяха подценени цените, не бихме могли да кажем, че сме далече от средната стойност. Това е положението в някои големи градове, в някои държави. Така че отговорът е следният. Ако има риск за финансовата стабилност, то той е локализиран, не е системен. Той е, е приложим към конкретна ситуация. И е, тук вече всичко зависи от решенията на е, местните власти. Мерките от макропруденциален характер които са взели, за да се справят с проблема. Това няма да промени макроекономическата политика. Едва ли това е отговора на местни, отделни рискове за стабилността. Благодаря, господин Марко Вали. Благодаря, господин председател. Два въпроса имам, господин Драги. Първият ми се отнася до доклад на ЕЦБ от преди няколко дни – в случай на оздравяване на банкова институция могат да се замразят финансовите транзакции за няколко дни, но в своя доклад ЕЦБ предлага за 5 дни да се блокират, да се блокира търговския баланс на съответната институция. Аз бих искала да питам кой ви опълномощава да блокирате за каквото и да е време, депозитите на гражданите. Това е въпрос, който вълнува много граждани. Питам как може да предлагате подобно нещо. На следващо място. Искам и се международните институции, господин Драги, госпожа Лагард да престанат да манипулират пазара. Ако продължаваме е, да създаваме стимули на пазара, се превръщаме в спекуланти или в партньори на спекулантите. Трудно е след това да се стигне до увеличаване на капитала – Искаме се международните институции е да работят и върху ликвидността на банковите институции. Тази ликвидност представлява много по-голям системен риск. И аз бих искал да попитам, защо не се съсредоточим върху тези въпроси. Председателят. Предполагам, знаете, че единия надзорен механизъм е част от ЕЦБ. Сега не обсъждаме този вид политика, но Имате думата за отговор. До известна степен съм упълномощен да обсъждам в общи линии въпросът. Ще ме разберете, ако не се спра конкретно на някои от елементите, които изтъкнахте. Аз сега а, се съсредоточавам върху паричната политика, не върху надзора. Оценката беше добре, защото в тези екстремни ситуации ни се иска да имаме достатъчно гъвкавост, за да се справим с кризата. Този мораториум ще ни гарантира, че ще имаме достатъчно време, за да излезем с добро решение. Като същевременно предотвратяваме а, проблемите с ликвидността или търговския баланс на финансовите институции. Опита показва, че със сега действащите правила на мораториума не дават необходимите резултати. Нямаме гаранции, че моратар, мораториума ще помогне. В някои случаи мораториума може да ускори проблема. Хората просто ще се разбягат от банките но пък се дава възможност за властите да предприемат мерки. Говорим за екстремни сили при екстремни обстоятелства. Бих искал да добавя, че трябва да се направи допълнителна оценка в това отношение. Имаше и други предложения. Така, например, да се публикува предварително известна иерархия на кредиторите. Това беше альтернатива на мораториум. Необходимо е, е да намерим решение, което да внесе ред в решаването на кризата. За сега ще се спра само на този момент от мораториума. Публикуването на тази иерархия на кредиторите според мен е много важно. Дори да нямаме мораториум. Ако в Банковия съюз имаше някаква иерархия на кредиторите, всичко е наред, но ако нямаме такава иерархия, това не е банков съюз. Ето защо в едно отношение аз бих настоявал и то за това бих искал аз правителствата да се размърдват в това отношение. На следващия ви въпрос за ниво 2 и 3. Ниво 2 и 3 може да дадат ефекта, който вие споменахте и да изискват надзор. Надзора ще се базира на сега действащите работни програми. Такива има и ще се съсредоточат върху надежността на системата за оценка за пруденциални цели. за да се изготвят различни модели и процедури. Основното ни опасение е свързано с оценката на сложни продукти, търговия на активи като това не се свежда само до финансовото докладване и подходите свързани с измерване на риска. Трябва да се вземе предвид и задълбочен анализ на политиките по класификация. Все още това не е в списъка на приоритетите за 2017 година, но надзорния механизъм на ЕЦБ ще вземе предвид активите от ниво 3. Тези активи от ниво 3 са материални за някои банки. В този случай ние отделяме значително внимание за да умекотим потенциалните загуби а, чрез а, съответните процедури. Thank you. And we are going also to discuss this, this thing in a... And indeed, I appreciate very much those principles and... Uh, благодаря ви. Ще обсъдим темата отново, когато обсъждаме надзорната дейност. Важно е да запазим приоритетите си. Ясно казахте, че има потенциален риск. Радвам се на това, което чухме. А към господин Вали, за съжаление, мораториума всъщност е законодателно предложение, така че то напълно попада в нашите правомощия. Чухме вашето мнение, но в крайна сметка ние заедно със съвета сме с законодателите и ще чуем всички мнения по въпроса, ще чуем и всички критики на това предложение. Аз лично съм доста скептично настроен към него, но ще видим. Знаете, че обикновената скътна процедура е доста сложен процес и дава възможност да се разгледат всички възможни опасности и рискове. Господин Аннемас има думата. Благодаря ви, господин Драги. Тук сме, за да направим оценка на адаптирането на програмите, които прилагат спешната политика, ни, нашата политическа група е евроскептично настроена и не смятаме, че е в интерес на всички да има големи структури. Е, в някои случаи всъщност това не е в интерес на никого. А по отношение на Европейския съюз, е, той не отговаря на нашата политическа визия, също въжи и за еврозоната, но вие взехте друго решение. Прикривате нестабилността за политиката си на ниски лихвени проценти и паралелната политика за изкупуване на активи и Председателят, е, моля господин Адеман да говори малко по-бавно, има проблеми с превода. Е, и, така, както казах, вие взехте по-различно, е, по-различно решение с политиката на ниски лихвени проценти и повторно изкупуване на активи. И 2016 милиарда евро по-късно си давате сметка, че системата вече не функционира, не може да продължавате по същия начин, но си давате сметка, че не може просто да спрете, защото економическото възстановяване, е, на което се основавате като причина да продължите дейността си, продължава да е много нестабилно. Рисковете за системата са прекалено големи, а между другото специалистите и економистите започват все, все по-често да говорят а, за този проблем, особено в а, Нидерландия и в Фландрия, регион, където аз идвам един професор от Амстердам, който изучава рисковете твърди, че колкото по-голяма е задължеността, толкова по-големи са рисковете, че всъщност в момента риска в системата е по-голям, отколкото през 2008 година, но пък не разполагаме с никакви инструменти, за да реагираме. Професор Хукдон от професора в Гронинген, който беше също така и председател на Холандската централна банка, твърди, че вашата политика е на криенето, но при най малко засилване на инфлацията или при следващата криза ще трябва да мобилизираме инструменти, с които вече не разполагаме. Така че въпросът ми днес може би е малко по-хипотетично, все пак ще ви го задам. Смятате ли, че все още има инструменти на наше разположение, ако економическото възстановяване не продължи или пък още по-страшно, ако бъдем изправени пред нова рецесия? the um, first the assessment. Най-напред оценката на програмата. При самото си изготвяне програмата е предвидела достатъчно гъвкаво, за да може да бъде пригодена към променящите се условия. На второ място, както вече казах, на този етап – въпреки че много внимателно наблюдаваме финансовата стабилност, не сме установили към момента системни рискове за финансовата стабилност, които биха могли да оправдаят промяна в позициите ни в рамките на паричната политика установихме отделни регионални рискове, които се преодоляват с специфични инструменти на макропотенциалната политика. Едновременно с това, ако погледнем проблемите, с които под които са изправени заедно, а именно липсата на поле за политически действия в случай на внезапно разпространяване на шокова вълна, мога само да се съглася с вас. И най-напред бих обърнал внимание на данъчната политика. Не бива да забравяме. Кризата показа, че има политики, които просто не са предвидели необходимият бюджетен потенциал, за да се справят. Равнището им на държавен дълг и на дефицит бяха толкова високи, че всякакво евентуално увеличаване се поставя под въпрос от пазарите и съответно надежността на бюджетните съответните държави бяха сериозно поставени под въпрос, което пък от своя страна значително е, засегна финансовата стабилност на съответните държави. Следващия въпрос е свързан е, с размерът на държавните облигации, които са собственост на банките. Всеки път, е, когато се постави под въпрос платежоспособността на дадена държава членка, като последица се отслабва и банковата система и по този начин се намалява способността на банките да отпускат кредити и се стига до рецесии като тази, която живяхме наскоро. Така че засилване на капацитет от бюджетна гледна точка и преди всичко от структурна, на структурно равнище е много важно според нас. И сега е най-добрият момент да го направим, защото сме в, в момент на економическо подобрение. Това е отговорът на въпроса ви. Благодаря ви. Благодаря ви, да Георгиев Скиртус. Thank you, Chairman. Uh, President Draghi... Благодаря ви, господин председател. Господин Драги, струва ми се, че председателят на Гръцката централна банка е поставен под много силен политически натиск. Един по-правителствен вестник, който се е специализирал в разкритие на съществу... несъществуващи економически интереси, на член на правителството и техните семейства, който, вестник, който между другото е вече осъждан за клевета, продължава своята кампания за очерняне на председателят на Централната ни банка. Освен това, той непрестанно, е обвиняван за това, че е предоставил доклади на Сметната палата на пресата. Господин Струнарас обаче откача всички тези обвинения предвид. Тези събития продължавате ли да смятате, че господин Струнарас е надежден председател на Централна банка и ваш надежден сътрудник? Искате ли по някакъв начин да коментирате методологията, която се прилага за злепоставяне на губерньора на Гръцката Централна банка? Благодаря ви. Нямам какво да кажа конкретно по този въпрос. Мога само да кажа, че председателя Стурнарас е надежден член на управителния съвет на ЕЦБ и положи много усилия за благосъстоянието на Гърция. Благодаря ви. If you want, you can make use of additional time on another topic. But... още малко време, ако имате друг въпрос. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да споделя оптимизма на председателята Драги за състоянието на банковия сектор в Гърция, но знаете, че това е много съществен въпрос в Гърция в момента, а именно дали банките от системно значение ще успеят е, да се справят успешно е, с е, необслужваните кредити като цяло стоиността на натрупаните необслужени кредити намалява. Как смятате, ще се справи ли банковият сектор с кризата с необслужените кредити? Както вече каз... ви попитах и миналия път, смятате ли, че трябва да се предприемат някакви допълнителни инициативи за подкрепа на гръцките банки за да се справят с този проблем? Thank you. The, um, I commented before about благодаря ви. Вече направих коментар за капиталовите позиции на банките към момента. Необслужените кредити са най-сериозният проблем, с който трябва да се справя с банкови сектор в Гърция. Решението на нотариусите да сложат край на физическите и електронни публични търгове до края на годината не е много добър признак, но разбирам, че а вие казвате, че се помня това решение. Ами добре, това е добър а, знак. Очевидно е, че намаляването на натрупаните необслужени кредити винаги е много труден процес. но доколкото разбираме, правителството гарантира нужните е, мерки за гарантиране на социалните аспекти или за които ми казано на лице с условията да продължи намаляването на е, справянето с натрупаните необслужени кредити. Знаете, че проведена слапова операция за гръцките банки по-рано, отколкото са останалите банки. Тоест, смятаме, че положението в момента е стабилно. Наясно сме, че проблемата с необслужваните кредити трябва ефекти, ефикасно да бъде разрешен. И като вече казахме, наясно сме, че положението с финансирането още не се е стабилизирало ще имаме по-голяма яснота за това как ще подейства предварителното предварителното изготвяне на специфичните препоръки, как ще, ще бъдат приложени и дали това ще се случи преди краят на периода на преглед. Благодаря ви. Хонас Фернандес има думата. Благодаря, господин председател. Искам. То доста вече бяха а, въпросите за Едис и аз исках да задам, но няма да ви задам. Втория ми въпрос ще е след. А, економическото възстановяване на еврозоната е факт, но трябва да подчертаеме, че все още под гейпа в а, а, тази зона е отрицателен. А, вя, вя, вярно е, че в миналото бяхме свидетели на а, спад на цените на енергетиката, но как, какви са очакванията? Искам да ви попитам всъщност какво точно означава стабилност на цените. Има академичен дебат около дефиницията на това понятие. А, някои смятат, а, е, че то стабилността трябва да бъде някъде около 2%. Има тенденции като примерно развитието на демографията, което се отразява пряко върху количеството и размера на спестяванията и оттам на стабилността на цените. Е, как, какъв е, трябва да бъде процента на инфлация, за да могат е, държавите да имат достатъчен марш? двата, двата процента е нещо малко неясно. Имаме ли някакъв а, крит, симетричен критерий, да речем, 2% минус плюс 1 и така нататък? също така, стойността на, на активите също трябва да бъде включена в финансовата политика. включи, освен на всички други, като включително и недвижимата собственост и така нататък. Искам да, да знам какво мислите, какво просто, какви са вашите размишления лични върху този вид проблеми, а не искам конкретен въпрос. В управителния свет не сме обсъждали възможността да се промени определението ни за ценова стабилност и то с, с по много основателни причини. Първо, не бива да забравяме, че ние, т.е централните банки почти по цял свят или със сигурност централните банки на най-големите юридически по света приеха настоящото определение за нова стабилност в края на 90-те години след поредица от случаи като този в Япония. Приехме това определение по основателни причини, които все още са на лице. А има и други причини да не се обсъжда този въпрос на равнището на управителния съвет на този етап. Първият е свързан с а, надежността. Да променим а, целта си, защото не сме успели да я постигнем, не е много добре за репутацията ни. Ако изберем друга цел, следващият път, когато се окаже, че инфлацията е по-висока, хората ще си помислят, ами при това положение те пак ще променят целта и ще определят по-високо равнище за инфлацията. Така че не мисля, че е подходящият момент да се обмисля при разглеждане на определението. Освен това, всички очаквания на практика се основават на текущото определение за ценова стабилност. Ето защо евентуално обмисляне на промяна на определението ще бъде много дестабилизиращо във всяко едно отношение. И за това не, е, пред... не смятам, че това е добра идея на този етап. Смятам, че би следвало да се съсредоточим върху постигането на целта, както го правихме през последните няколко години, всъщност както го правим, както съществуваме. Това е важна част от мандата ни. Благодаря ви. Ансандер има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин председател Драги, че сте е, за пореден път се, сред нас е за този обмен на мнение, както винаги, много полезен и обогатяващ. Съгласно мандатът ви, съгласно мандатът на председателят ви, господин Трише, ЕЦБ изигра много важна роля за гарантиране на стабилността на еврозоната. С ваша страна към една тема, която вече засегнахте, на която можете ще, ще допълните. Ували... Обявихте намаляване на размера на програмата за изкупуване на активи на ЕЦБ. Питам се, господин председател, какви са според вас рисковете, макар признаците към момента или факта, че пазарите не реагираха, са по-скоро положителни признаци, но смятате ли, че има рискове? И в частност, Какъв смятате, какво смятате ще бъде въздействието върху европейската економика и в частност върху банките, тъй като преди всичко банките финансират економиката? Вторият ми въпрос, господин председател, е свързан с паричните политики на другите големи сили по света, като Съединените щати, Япония, Китай. Питам се, как вземате предвид въздействието на тези парични политики върху економи... економиката на Европейския съюз? т.е. как ги взимате предвид, когато взимате собствените си решения за попръчната политика. И понеже ми остават точно няколко секунди, ще ви задам и трети въпрос, свързан с застаряването на населението. Според мен трябва да намерим ново равновесие и се питам как можем да определим лихвени проценти, които на практика да отговарят на реалната економика и да гарантират нужното равнище на е, спестяванията, които да гарантират действително справен до това застаряване на населението. Thank you. The, um, as, as you, as you... Благодаря ви. Както самата вие казахте, решенията ни бяха приветствани от пазарите чрез липса на реакция, което винаги е оптималният вариант или казваме с други думи, очевидно, че внимателното калибриране на различните елементи на решенията ни по паричната политика, в частност месечните потоци и решението да продължим повторните инвестиции по основните изплащания на държавните облигации, чието матуритет изтича. И другите инструменти за закупуване на активите на практика са много внимателно изготвен набор от инструменти, които отразяват цялостното подобряване на положението и цялостното подобряване на състоянието на економиката на еврозоната. Попитахте ме какви рискове предвиждаме. Ами на този етап един от предвидените според нас рискове е не желателно засилване на паричната политика, дължащо се на външни фактори. Бихме могли да си представим събития по света, които биха могли да доведат до подобно въздействие. Като се започнало от геополитическите рискове и се стигне до самия факт, че е, има разочарование от а, политиките, които водят някои от другите големи сили по света, които могат да доведат до а, промяна на очакванията, на които се основават нашите прогнози. Тоест, може а, тези тенденции да доведат до промяна на поведението на пазарите и на практика да доведе до нежелано от нас затягане на паричната политика на Европейския съюз. Към момента това е риск, който аз мога поне да си представя. И така стигам до втория ви въпрос. Как и дали и как взимаме предвид паричната политика на другите юрисдикции? Ами всички ние в централните банки по целия свят е, сме длъжни да спазваме е, националният ни или съответния мандат. Нашият мандат е за еврозоната. В други юридически централните банки могат да имат е, друг по-разширен мандат. Но при всички положения мандатът на всяка централна банка се определя на национално равнище. Обмисляме обаче Взимаме предвид е, бъдещите политики на останалите юрисдикции при изготвянето на анализите си. Но тъй като ние сме не голяма економическа зона, като еврозоната, се ръководим преди всичко от вътрешната конъюнктура, от вътрешното търсене. Нашето положение е много по-различно от една малка економика, много отворена към външните политики, които непрестанно се адаптират към случващото се в по-големите економии, економики. Извинете ние сме достатъчно голяма економика, за да може вътрешните условия да са по-важни от външните съображения. Thank you, Pedro Silva Pereira. Thank you, Chair. Um, President Draghi, господин Сила Перейра. Благодаря ви, господин Драги. Безспорно, паричната политика изигра значителна роля в економическото възстановяване и за пореден път управителния съвет на ЕЦП за много важно решение за бъдещето на европейската економика. Приветствам обявеното от вас прекалибриране на инструментите по пръчната политика. Целта е да се запази високо равнище на парични стимули с цел подкрепа на економическото растение и естествено повишаване на инфлацията до заложните цели. По принцип, хората обръщат внимание само на водещите заглавия, т.е. запазят се лихвените проценти и ще продължат да са на тези равнища, след като изтече програмата за закупуване на активи, а самата програма за купуване на активи се продължава и ще се запази, докато не се стабилизира инфлацията. В началото на 2018 година около 30 милиарда евро месечно ще бъдат размера на закупените активи, т.е. има значително равнище на економически стимули. Но бих искал да кажа няколко думи за забавената част на паричната политика, а именно е, съобщението, че ЕЦБ ще инвестира повторно всички плащания от матуритетът на облигациите, е, които са закупени в рамките на програмата и че това ще се прави докато е нужно. Смятам, че това действително е изключително важно за европейската економика. Бих искал да ви помоля е, да ни кажете няколко подробности за последиците от тази специфична мярка. В встъпителното си изказване вече заявихте, че по този начин ще се подобрят условията по отношение на ликвидността, но също така ще се гарантира и запазване на подходящата позиция на публичната политика. Въпросът ми е, смятате ли, че тези мерки, тази мярка всъщност може да доведе и до по-добро преразпределение на економическите стимули в рамките на публичната политика и цялата еврозона? Всички знаем, че закупуванията за всяка държава членка се определят от ключовите капиталови изисквания. А тези ограничения на последно равнище определиха равнище за закупуване на някои държави членки, като Португалия, например, под ключовият капитал, ключовите капиталови изисквания съгласно ЕЦБ. Те въпросът ми е дали това повторно инвестиции на средствата, идващи от матуритетът на закупените облигации за някои държави, членки от Португалия, това значи, че може да има по-високо равнище на закупуване в рамките на програмата за закупуване на активи. В момента, в който облигациите си на своя матуритет и бъдат а, а, обезпечени. Благодаря ви. Thank you. Благодаря. Ние сме по принцип от ограни... ограничени от а, изискванията. В пус наблюдаваме доста значителна конвергенция между различните държави от еврозоната вследствие на прилагането на а, съответните мерки и И това показва, че а, има конвергенция на страните в еврозоната и по-специално на тези, които в миналото имаха по бавна растеща. Това е една положителна тенденция и се надяваме, че тя ще се ще продължи и че няма да бъде само ограничена в някои от регионите на еврозоната. Също така публикувахме екс-анте предвижданията за закупуване на активи за следващите 12 е, е, месец. Това ще бъде в а, е, а, обем от 11 милиарда горе-долу, като разбира се ще има а, промени от месец на месец, защото е, пред, предвид е, матюритета на облигациите, но като цяло, да, ще има разлики. А реинвестициите ще се извършват е, поетапно и, и обикновенно в юридикциите където е имало, откъдето, където е било първоначалното използване. Госпожа Видерме. Господин Медер. Благодаря, господин председател. Искам да ви кажа, че като че ли сте прекалено скромен а, като пред, представяте положението в еврозоната, защото нещата не са само леко подобрили се спрямо миналата година, но а, са значително много по-добри. От 2013 година насам спада без броят на безработните и това е едно постоянно и стабилно явление. Инфлацията не е близо до нула, както се очакваше, но и очакваме много по-добри резултати предвид факта, че економиката показва, така дава сигнали за много голяма устойчивост. Вие също така смятате, че има доста голяма разлика между реалния и потенциалния БВП и тези разлики трябва да се намалят. И това, това вероятно ще доведе до по-бързо възстановяване на економиката и подобряване в някои сектори, като в някои отрасли, като заетостта и най-вече въз, възнаграждението. Разбирам, че ЕЦБ не, но не, не, не, не, не смятате ли, че би било по-добре да се увели, да се увеличи лихвеният процент, за да се стабилизира инфлацията в цената на активите? Да, прав, прав сте, що се отнася до възстановяването в еврозоната. На основата на това ние очакваме промени в номиналното възнаграждение, което което ще спомогне за а, а, ще, ще, ще помогне за, стъп, за увеличаване на инфлацията. А, до, защото до, до, до, сега тенденцията в увеличаването на инфлацията не е достатъчно стабилна. Същевременно, що се отнася до разликите между реалния и потенциалния БВП, виждаме вече а, резултати от гледна точка, що се отнася до възнаграждението, също так, същото се отнася до начина по който може да се е, извършва економическото възстановяване. Е, има у, у, увеличаване на потреблението. така че компарисичните компоненти на възстановяването, двигателите на възстановяването а, са добри сигнали за това, че възстановяването ще бъде а, или толкова стабилно, колкото в миналото, или дори по, по-бързо и по- е, мащабно. В този контекст многократно сме обсъждали точно това, за което а, попитахте. Става дума за а, поредността на прилагането на мерките. И в последователните съобщения на съвета тази последователност бе изложена, включително и равнищата на лихвения процент. Нещата са много стабилни в момента. И на, благодарение на на насоките, които бяха предоставени на държавите членки и на програмата за изкупуване на активи, имаше много голяма стабилност при увеличаването на лихвения процент. Благодаря, господин Драги, господин фон Фрицекър. Благодарни сме ви за това, което направихте и за, взети мер... за предприятите мерки, които доведаха до днешното положение. Но нека. Въпросът ми е следният да, нека да предположиме, че това, което казвате е вярно, че, че трудовият пазар се развива добре, че слабостите постепенно ще бъдат превъзмогнати, ще има увеличаване на възнагражденията, но а, Ако растежът продължи такъв е, е, какъвто е, е и е, въз, възнагражденията няма да следват. Така че не трябва ли да помислиме за нови мерки за запазване на финансовата стабилност в, при този сценарий? И второ, ако бих искал да, да знам. Thank you. Um, it's, uh, the present situation is one of continuing. тенденцията и очакванията са за подобрение на трудовия пазар и на заетостта. И дали е, реални, нереалният ликвет, ликвен процент ще продължи да бъде много нисък и реалното възнаграждение също. А, Растежа е много по-мащабен, отколкото е бил в миналото и има потенциал за допълнителен растеж. Така че Едно от заключенията си е, че е, финал, финансовата е, стабилност ще бъде новият е, модел, новия модел на нормално. Но Целта на съответните органи ще бъде тази уязвимост да не се материализира, да не се осъществи в, в ежедневните тенденции. Очакваме, както казах, доста голям растеж и в този... И тук ще много важни и значими ще бъдат както макро, така и микропроденциалните е, политики. И ще, ще трябва да се използват тези благоприятни обстоятелства, за да се е, създаде е, една, по една рамка за фискалната политика, като се прилагат микро и макро пруденциални политики, е, които да, да, да възпрепятстват е, евентуални сътресения и да доведат до нестабилност. Господин Морешан, първия ви ми въпрос. Първият ми въпрос е свързан с централните контрагенти. Смятате ли, че трябва да се променят критериите за допусти и ако те бъдат отстранени, да речеме, в и после да трябва отново да се, е, да, да, да се върнат? Трябва ли да се променят критериите за е, допустимост или за избираемост? И Следващия ми въпрос е следният. Как ЕЦБ смята да промени своята комуникация спрямо останалия свят? Питър Шърн смята, че е, централните банки трябва да въведат нови стратегии за обясняване на своите политики на обществото, така както са, го, са направили Английската централна банка или Японската централна банка. Що се отнася до централните контрагенти? Е, различните програми 1, 2 и 3 се различават по обем. Про, програмата разполага с необходимата гъвкавост, за да реагира на промените на е, пазарните условия, включително и на преразпределение. Подобни, подобни преразпределение е имало в миналото, макар и в ограничен мащаб и това ще продължи и за в бъдеще. Е, преразпределението, което е, ще се извършва в бъдеще, ще отразява пазарните условия и ще има и а, последици за обема на програмите на закупуване на активи за в бъдеще, колкото до а, програмите за комуникация или стратегиите за комуникация. Първо, много е, много е, много е, много е важно да бъдат обяснени нашите политики. Колкото колкото по-ясна е комуникацията, толкова по-успешни са политиките. Е, самата, е, самата комуникация се е превърнала в начин на упражняване на надзор. Затова е, обръщаме все повече и повече е, внимание на, е, таз, на този компонент от нашата стратегия, включително и на отчетността. Това е много важно, защото ние сме независими, ние сме независими, но в рамките на даден мандат. Така че Както казах, е, ние сме независими в, рамкова на, в рамките на един мандат, който е определен от е, законодателя, а законодателя е избран от е, своите избиратели. Съответно, ние сме отчетни пред избирателите. И по този начин комуникацията също се превръща в средство за отчитане и представяне на нашата дейност. Е, комуникационните стратегии ни позволяват също така да обясниме доколко се справяме с е, мандата, който ни е, е предоставен. И както казах, това комуникацията сама по себе си се превръща в надзорен инструмент. Перванш Берес. А, бях казала, че няма да задам въпроси относно а, намаляването на риска, но бих, искам да се върна към този проблем. Тъй като многократно бе споменен Едис, И е, разгръщането на, на ЕДИС е необходимо не само с персе, а за постигане и осъществяване наистина на банковия съюз. И ако не разгърнем ЕДИС, ще има много други политики, които ще бъдат блокирани. Много често се казва, че трябва да има намаляване на риска и споделяне на риска. Но от на, начало, началото на това изслушване се е, вие споменахте намаляването на риска. И имаме чувство, че от, ед... от една страна е, говориме за взаимо е, отношение между намаляване на риска и изподеляне на риска, но като че ли на практика се търси първо е, абсолютно намаляване на риска и чак тогава да има споделяне, споделяне на риска. Така че има ли подчиненост между тези две явления или а, търсиме а, крайната цел и начините по които всеки един от нас ще достигне до тази цел? А, абсолютно сте прави. Трябва да има крайна цел, която да е, е одобрена и споделена и след това да потърсиме начините по които да стигнем до тази цел. Но при всички случаи двете явления трябва да върват ръка за ръка. Намаляването на риска и споделянето на риска. Един от начините е разписан в предложението на комисията. Може би има и други начини, които дори да са по-добри, и по-бързи. Но при всички, при всички случаи един, един, от, един от важните е, начини е да имаме обща, споделена цел и второ да видиме как да стигнем тази цел. Въпросът е да бъде разписан начина за постигане на тази цел. Тоест, да знаеме какво точно ще направиме и как ще го направиме от тук до постигането на целта и това да бъде е, прозрачно. И още веднъж господин Муреш. Съжалявам, че взимам думата, но е, ще задам въпрос на, от името на Том Ван Демкам, който днес е болен и а, е, искаше да ви зададе два въпроса. Първо, относно печалбите на ЕЦБ, за в а, доклада на а, Монти се съдържа една глава посветена на печалбите на ЕЦБ, които биха могли да представляват собствени ресурси за Европейският съюз и а, от и вторият въпрос а, цифровите валути. През последните години се появиха много виртуални или цифрови валути, които вероятно ще, отраз... ще имат влияние или по някакъв начин последици относно спрямо монопола на Европейската централна банка за издаване и емитиране на евро. колко Колкото до печалбите на ЕЦБ и тяхното включване в бюджета на Европейския съюз, това е чисто политически въпрос, който изисква промяната на е, статута на ЕЦБ. Това няма нищо общо с, с, с е, политика, политиката на ЕЦБ относно финансовия резерв. а промяната на реципиента или на бенефициента на печалбите на ЕЦБ е, ще изисква промяна в е, статута. Е, след и разпределението на печалбите ще може да стане след като се създаде е, нов профил на е, е, печалби и е, загуби. Също, същевременно ще трябва е, да се изясни За, за, за, за, за сега цифровите или, или виртуални валути, които с, а, са създадени, не, пред, не представляват а, заплаха за ЕЦБ. Но за в бъдеще ще трябва да се предприемат нови мерки. В момента работиме заедно с други национални централни банки по въпроса. И е, един от основ от е, основните рискове, които обсъждаме през последните месеци, е така нареченият киберриск. И на заседанията на съвета на министрите стана ясно, че това е може би най-основният риск, с който се сблъскваме. И този риск трябва да бъде анализиран от надзорните органи и съответно да се е, проведат е, стрес е, тестове е, за е, устойчивост на киберрисковете. Но, но първото, което трябва да, да постигнем е уеднаквяване на начина на докладване на киберриска в еврозоната, след това да има еднакви критерии за оценката на този риск. Необходимо е обаче това да, това да това да стане с благодарение на колективни усилия, както и в рамките на Г7, Г20 и така нататък. Но това е един, една област, където ще има все още много развитие. Господин Драги, имах възможност на няколко пъти да ви задам въпроса днес. И сега искам да се върна на един от въпросите си. Ето какво разбрах аз от вашия отговор. Не разбрах защо. Според вас няма нарушаване на забраната за парично финансиране на държавите. Тази забрана фигурира в член 123 от договора за функциониране на Европейския съюз и вие смятате, че няма нарушение на тази разпоредба. Европейската централна банка има много задължения. Тя е кредитор на държавите членки от еврозоната в рамките на един период от няколко години. Защо това да не представлява нарушаване на забраната за парично финансиране на държавите членки? Отпускат се нови кредити на държавите членки на еврозоната, като се изкупуват държавните облигации? След което държавите членки получават нов заем. Още нещо във връзка с мандата на ЕЦБ. Централните контрагенти поддържат връзка с държавите, които имат високо ниво на задължение. рефинансирането не се предвижда за тези държави. Как това се вписва с паричния мандат на ЕЦБ? Два кратки отговора. Първо, не е вярно, че сме отпуснали най-високия размер а, на държавите. В това отношение си има правило. На второ място, нещо, което казах и което повтарям. Ние купуваме на вторичния пазар – и трето, Европейския съд вече постановява е постановявал решение в това отношение, с което може да се запознаете. И на четвърто място PSPP. В момента има преодициално запитване в тази връзка по инициатива на Немския федерален конституционен съд. Както вече имах възможност да уточня, вашето питане е, се отнася до предициалния въпрос, който е препратен към Европейския съд, така че към този момент ще се въздържа от допълнителен коментар. И накрая, както вече съм имал възможност е, да обяснявам, включително и на последното изслушване, е, програмата за покупка на активи е легална и е в нашия мандат. Yes. Оставете възможност и да получите отговор. Вижте, господин Драги, казва господин Луке. Въпрос по програмата Target 2. Има ли механизъм в програмата Target 2, който да води до дисбаланс който в последствие да бъде коригиран. Системата Target 2 се предвижда за да има възможност за ежедневна компенсация. Но същевременно възникнаха огромни неравенства, които отразяват неравенствата на пазара на недвижимите имоти, на капиталовия пазар, на държавите членките. Има ли механизъм, който да води до, до, до компенсацията на салдото от Target 2 или тези неравенства ще се увеличават с времето? Uh, sorry, original... Извинявам се, трябва да ви поправя. Никога не е била целта uh, да се компенсира чрез Target 2. Италия има задлъжнялост по Таргет 2. Е, Германия има е, искания. Имайки преди това, което вие казахте, е, Италия не може да има текущ дефицит в сравнение с Германия. Има си баланс. Взимат се предвид всички плащания. Настоящите ам, приходи и разходи се управляват от нашата програма за изкупува и там има отчатност. Не се взимат предвид а, излишъците и дефицитите по текущата сметка. Това е централизирана система за сетълмент и няма а, механизъм за връщане към баланса. А, никой не е предвиждал подобно нещо. Thank you very much. So we conclude now. Благодаря. С това приключваме дискусията по паричната политика и преминаваме нататък към втората част от нашия обмен на мнения с Марио Драги, който е тук и в качеството си на председател на Европейския съвет за системен риск или съкратено е ССР. Както знаете, е ССР също издаде няколко важни документа през последните месеци. На последната ни среща през май Имахме възможност да обменим мнения, а сега ще имаме нова такава, да обсъдим макропруденциалния надзор, системния риск и да вземем предвид предложенията. System. So, uh, I give the floor to President Draghi. Господин Драги, имате думата. Благодаря, господин председател, почитаеми депутати, дами и господа. За мен е удоволствие отново да съм във вашата комисия в качеството си на председател на Европейския съвет за системен риск ССР за второто изслушване тази година. Както се срещнахме последния път, ССР публикува 6-я си годишен доклад, който покрива периода между 1 април 2016 година и 31 март 2017 година. Този доклад представя гледната точка за риска на ССР, макропруденциалния анализ и обсъжда приноса към европейската рамка за макропруденциален надзор. Включват се също така и някои препоръки. По време на последните ни две срещи аз ви представих актуална информация за най-важните теми, които са включени в годишния доклад. Ето защо в днешното си обращение към вас бих искал да се съсредоточа върху четири теми. Развитие в а, макропруденциалната политика, включително и контрацикличния капиталов буфер и инструментите на пазара за недвижими имоти. Доклад за финансовата стабилност – и отраженията върху Международния стандарт за финансово докладване 9 или IFRS 9 както и приноса на политиката, освен банкирането. Искам да хвърля и а, светлина върху пазара на дериватите. Първо във връзка с контрацикличния капитал в буфер. Този буфер дава възможност на макропруденциалните власти да възприемат динамичен подход, за да може банките да станат по-устойчиви, могат да се увеличат капиталовите изискванията, капиталовите изисквания за банките при добри времена и а, да се създаде така допълнителен буфер по време на кризи. По този начин ще може да се поемат а, ударите. Финансовата криза показа, че стъпките, които предприеха банките, за да засилят а, търговския си баланс, а, могат да се отразят и на доставките на кредити в реалната економика. По този начин се задълбочава економическата криза и се отслабва допълнително търговския баланс на банките. Този контрацикличен капитал в буфер ще смекчи напрежението върху банките и ще им даде възможност да предоставят кредити в реалната економика. Вече видяхме 7 макропруденциални органа да активират макропруденциалния инструмент. Швеция го направи през 2015 година. Тази година Чешката република и Словакия, Словакия допълнително увеличиха тавана на буфер, докато Обединеното кралство каза, че ще го направи през 2018 година. Ако вземем предвид Европейското економическо пространство като цяло, броят на държавите, които използват този макропруденциален инструмент, може да бъде увеличен до 6, като включим Норвегия и, Исландия. През 2014 година СССР излезе с препоръки за компетентните органи, с насоки за контрацикличните буферни ставки. Тези препоръки подчертават колко е важно компетентните органи да определят добро ниво на буферните стойности и да имат добра комуникационна стратегия. Това е все още нов инструмент, но комуникирането на този инструмент дава възможност да се увеличи предвидимостта в макропруденциалната политика. Увеличават се също така предварителното подаване на сигнал и дава възможност за по-добро управление на очакванията. Относно пазара на движими имоти, вече обсъждахме темата по държави членки, излязохме с препоръки да се намали тази разлика между пазарите на недвижими имоти на държавите членки. Това направихме през ноември. Австрия, например, предприе допълнителни мерки за жилищния сектор. Същото се случи в Финландия. Някои държави членки правят така, че а, рисковете по отношение на движимите имоти да доведат до създаването на няколко инструменти. Така, например, използват се макропруденциални мерки, които се основават на, наймо, на кредитополучателя. По-настоящем правим анализ на риска на европейския пазар на движими имоти. Има някои разминавания, които пречат на макропруденциалния надзор. Ето защо призовавам компетентните органи да работят, за да се приложат на практика препоръките на ССР. ЕССР ще продължи да следи риска за европейската финансова система и остава основния форум за европейските органи за координиране на мерките, споделяне на опит и провеждане на партньорски преглед. Сега бих искал да премина към основните заключения на доклада във връзка с отраженията на финансовата стабилност върху IFRS 9 Международния стандарт за финансово докладване. Ако си спомняте, имаше искане на вашата комисия в това отношение. Най-голямата промяна, която се въвежда с IFRS 9 е преминаване към настоящия подход, основан на загубата, към а, друг подход, който да вземе предвид очакваните загуби от кредитите. Това означава, че трябва да се гарантира, че банковия сектор може да се поправи своевременно в момент на криза и то това да бъде ясно направено. Имайки предвид загубата от кредити а, и критиките пред претърпяни е, за подхода to late, много малко прекалено късно, трябваше да се е, предприеме нов подход. Ако кризата се идентифицира на време, процикличността може да бъде намалена и свиването на кредите може да не бъде толкова значително. Ако предвидим загубите, това може да доведе до адекватен отговор на кризата. но това се гледа като на положителна тенденция, защото се увеличава прозрачността и ефективността на пазарната дисциплина. По тези причини в доклада се стига до заключение, че IFRS 9 представлява значително подобрение, най-вече по отношение на отчетността на необслужваните кредити. Очаквания подход за загуба на кредите означава, че банките ще трябва да реагират по отношение на новополучената информация в момента, в който тя се получава и ако се твърди, че тя ще доведе до влушаване на активите. Това означава, че някои допълнителни помощи могат да се увеличат значително, ако економическите условия се влушат, което ще има процикличен ефект. Това зависи от няколко фактора, включително първо степента, до която тази криза е могла да бъде предвидена а, на базата на модела, използван от банките. От тук и значението на добрия модел за предвидимост. На второ място секторната и географската диверсификация на заемите или с други думи податливостта на цикъла и на трето място матуритета на тези заеми. Доклада на ССР разгледа няколко политики, които могат да се занимават с този процикличен ефект. Така, например, стрес-тестовете могат да бъдат използвани за да се вземе предвид вариацията на тези допълнителни средства, да се предвидят различните сценарии, за да се гарантира, че има достатъчно капиталови буфовери, които да позволят незабавно вземане на решение, ако това е необходимо. Ако банките а, могат да предвидят такъв а, лош сценарий, то тогава те биха могли да се справят с а, предвидимостта на евентуалните загуби на кредити, както това се изисква в рамките на IFRS 9. И сега накратко ще разгледам нашите дейности нашите небанкови дейности. Когато се срещнахме последния път, подчертах значението на важен режим на оздравяване на централните контрагенти. Те се превърнаха в критични средища в финансовата система. Законодателството в тази област напредва и ЕССР допринася за този процес, като идентифицира областите, в които може да се внесе допълнително подобрение, за да се вземат предвид макропруденциалните аспекти. Например, Становището по проекто предложението на председателството подчертава необходимостта от сътрудничество и координация между органите по оздравяване за банките и централните контрагенти, тъй като централните контрагенти обикновено изписва, изпитват трудности, когато някой от банките от своя страна изпитва такива. Създаването на хармонизирана рамка за оздравяване и възстановяване за застрахователния сектор в ЕС е важно. Процедурите по неплатежоспособност не винаги съответстват на, поли... на целите в областта на запазването на финансовата стабилност. Това означава, че те може да са недостатъчни, за да се е, справим с проблемите на някой голям застраховател или едновременния фалит на няколко застрахователя. Нидерландия и Франция в момента разработват подобни рамки, след като едва не изпитаха фалита на някои големи финансови конгломерати по време на световната финансова криза. Румъния вече разработи а, ясна рамка за възстановяване и оздравяване – поради трудностите, които изпитаха някои двама големи застрахователи през 2014 и 2015 година. В заключение бих искал да кажа, че ССР също така анализира и упражнява мониторинг върху пазарите на деривати. Благодарение на реформите, транзакциите с дериватите трябва да се докладват на централните контрагенти. Емир Европейския регламент за пазарна инфраструктура даде на ССР достъп до базата данни за транзакциите с деривати. Тези данни са изключително важни в процеса за увеличаване на прозрачността на пазара на дериватите. Въпреки техническите и други предизвикателства, които са естествени имайки предвид уникалната природа на този тип информация, тези данни се оказаха от изключително значение, за да можем ние да разберем пазарите от гледна точка на системния риск. По тази причина ЕССР отделя специално внимание по разработването на инфраструктура за събиране на данни и аналитични методи, за да може да имаме по-подробен мониторинг върху тези пазари. Работата им в това отношение напредва и се надявам следващия път, когато се срещнем, да мога да ви предоставя повече информация в това отношение. Благодаря ви. Сега съм на ваше разположение за въпроси. И аз много ви благодаря включително и закрачването по МСФО 9 или Международните стандарти за финансово отчитане и за това колко е важно да се подобри рамката за счетоводно отчитане и всички аспекти на реформата, която трябва внимателно да разгледаме. Първи думата има Брайан Хейс. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, господин Драги и в качеството ви на председател на ССР. Два въпроса имам към вас. Първият е свързан с а, малко потенциалните инструменти, които банките вече могат да използват редовно като допълнителен буфер за справяне с антицикличните проблеми. Казахте, че някои държави членки вече са избрали този вариант. Интересно ми е да чуя какво ще наблюдение за държавите, с които минаха през програмата, като в моята страна Ирландия, например. В коментарите си споменаха два сериозни въпроси, като, например, разминаването в а, услугите, които представляват на банковия сектор на Дребно и търговският банков сектор. Смятате, че сме събрали нужната информация, за да гарантираме важната информация за банките в тези страни, особено в страните, които поживяха особено тежък удар по, основа на... които бяха особено тежко от банковата криза. Следващият ми въпрос е свързан с ССР и въпросът за обстановката с особено ниски лихвени проценти и как това се отразява на цялостната економическа конъюнктура. Разбира се, ниските лихвени проценти имат и положителни отхътни последици за економиката. Давам си сметка, че беше успех програмата, която приложихте за увеличаване на паричната маса, но на този етап смятаме, че равнището на спестявания на домакинствата би трябваше да намалеят, защото станаха по-ефтини кредитите, но въпреки това в Европейския съюз продължава е да сме свидетели на много сериозни спестявания под формата на депозити или на пари в брой от страна на домакинствата. Имаме доказателство в това отношение. В Ирландия, например, проучваните показват, че броят на спестяващите се увеличава при положение, че би трябвало на този етап хората да, се, да използват спестяванията си за инвестиция. Така че притеснявате ли се от фактата, че равнищата на спестяване домакинството не са намалени на този етап на економическата цинкъл? И смятате ли, че ако тази тенденция се запази, може да повлияе отрицателно на подобряването на економическата обстановка, на която всички толкова се радваме? Благодаря ви. Благодаря ви по първият ви въпрос. Миналата година СССР излезе с а, а, препоръки за преодоляване на липсата на информация, като това обхващаше и търговският а, а, сектор и а, сектор на дребните, на обикновените депозитори. И има има такива проблеми в рамките на Европейския съюз. Така, ням, така например, няма общо прието определение за някои ключови рискови фактори, като например съотношението кредит към стойност на имота. Няма също така и съпоставими данни за, по държави за тези важни показатели. И възоснова на тези препоръки е, ССР би искало да установи по-ясни критерии за сравняване на положението на пазара на движимото имущество в държавите на Европейския съюз. За целта предложихме е, общ набор от е, показатели и националните и регионалните власти са насъщени да използват тези показатели, за да отправят оценка на риска на пазара на движимото имущество. ССР е убеден, че редовното събиране на данни по тези показатели трябва да се осъществява на европейско равнище. И в момента се работи по две, две насоки, за, за да постигне тази цел. От една страна е в рамките на ЕЦП, а втората е в рамките на Евростат. И опитът показва, че е трудно да се преодолеят тези разминявания в данните, които се предоставят. Тоест, трябва ни малко повече ентусиазъм от страна на някои от институтите, които споменах. Important because... Но това е важно. Важно е, защото като цяло, вече казах и преди, е, че има доста експанзивна парична политика и съответно трябва е, регулацията на банковия сектор да отговаря на същото темпо, на което се развива паричната политика. Или казано с думи, колкото по-експанзивна е паричната политика, толкова по-важно е да разполагаме е, с много добре изготвена и много строго прилагана регулация на банковия сектор. А по въпроса за лихвените проценти не разполагам с последни данни по държави членки, но като цяло смятаме, че равнището на спестявания са еднакви. Не виждаме засилване, не виждаме и намаляване. Те са си на същото равнище. Така че понижаването на лихвените интереси по кредитите към момента поне не са помогнали, поне на агрегирано равнище. Разбира се, зад агрегираните данни могат да се краят, да крият големи разлики между държавите членки, но няма като цяло промяна в поведението на домакинствата по отношение на спестяванията им. Благодаря ви, Перваш Перес. В... От, от името на ССР споменахте, какви въпроси сте засегнали подробно в годишния си доклад, но изобщо не споменахте Брексита и начинът по който Брексит може да се отрази на финансовата стабилност и съответните макрофинансови рискове, за които може да доведе. Разбира се, докато не сте наясно с условията за отегляне на Обединеното кралство, няма как да предвидите рисковете, но пък има и много спекулации за последиците, в частност върху финансовите пазари. Все пак голяма част от все пак върху голяма част от тях пряк си ще има много голямо въздействие. Затова за нас, членовете на комисията ЕКОН, би било интересно да чуем вашият анализ, особено предвид настоящия контекст, а, има много голяма, а именно има много голяма несигурност по отношение на това как ще се развият ефирните проценти. Следващия ми въпрос е свързан с самата институция на на съвета за системен риск. Първоначално комисията възнамеряваше да преразгледа начинът на управление на тази нова структура, но в рамките на консултациите, проведени от Европейската комисия, се проявиха и по-масштабни идеи за реформиране на е, ССР, но в крайна сметка текста, който ни беше предоставен, предвижда дребни промени в управлението на съвета. Питам се, според вас това задоволително ли е възоснова на натрупеният от тази институция опит или пък бихте предпочели Европейският парламент да подкрепи по-масштабна реформа, за да се гарантира истинска промяна в начин, по който се управлява СССР. The... Благодаря ви. Ще отговоря първо на първият ви въпрос. Очевидно е, че Брекси ще бъде екзистенциална промяна Отегля се държавата членка да се намират по-голямата част от финансовите пазари на Европейския съюз. И нееднократно вече сме заявявали, че ако целият процес се осъществи по възможно ефикасен начин, не смятаме, че ще има сериозен риск. Но, разбира се, голямата отговорност е да се проведе възможно най-успешно тази промяна по начин, който да гарантира поетапна преоценка на отговорността, без разбира се да се поставя под въпрос целостта на вътрешния пазар. Това никак не е лесна задача, но това очакват от политиците, гражданите на Европейския съюз и от двете страни. И е рано да се каже дали това е, дали реформата се предвидена добре или не, защото не разполагаме с нужните документи. И между другото това се повече и повече се обсъжда като проблем. но мога да ви дам пример с един въпрос, който ако правилно разрешим, няма да е сериозен проблем, но ако не го разрешим добре, ще е много, много сериозен проблем и става въпрос за последователността на договорите. Независимо кой сегмент на финансовите пазари си изберете, говорим за десетки милиони договори. Не сме дали говорим за деривати, за слапове, за банки, за фьючерси. Всички, тук говорим всички положения за милиони договори. И тези договори са копени по такъв начин, че се предвижда промяна в случай на Брексит и зависимост от това какъв, как ще се осъществи самото тегле на Обединеното кралство. И очевидно, че в случай двете страни могат да намерят някакъв начин да улеснят този процес на промяна. Или пък самият процес да се превърне в рисков фактор. На този етап и от двете страни би следвало се положат усилия за да се гарантира възможно най-безпроблемен преход, без да се поставя под въпрос целостта на вътрешния пазар. Като цяло сме удовлетворени от предложенията на Европейската комисия по отношение на макропотенциалният преглед, поне частта, която засяга ССР. Вземат се предвид възможно най-голям брой заинтересовани страни, нещо, по което се организира изобщо като цяло работата на съвета. Но само един коментар в това отношение. С увеличаването на броя на членовете на Европейския съвет за системен риск, като се включиха Европейският механизъм за стабилност и рисковият и съветът за риск всъщност доведе до загуба на право на гласуване на двама от на правителния съвет на СССР и това не беше невъзможно е добрият вариант, защото двамата председатели, ако не се лъжа, са единствените двама независими е, представители в рамките на СССР. Още не представляват нито една институция и много допринесоха за доброто функциониране на съвета до момента. Така че, ако Европейския съюз, Европейския парламент, извинете, може да по някакъв начин да повлияе, за да върнем отново правото на глас на двамата председатели, много ще се радваме. Благодаря ви. Нотис Мария си има думата. Mr. Draghi, I will speak in Greek ερώτησή μου, κύριε... Благодаря ви, господин председател. Ще си изкажа на гръцки. Господин председател, въпросът ми е свързан а, с а, проблемните кредити. Заради програмата 25% от БВП вече не съществува, 40% от населението живее под прага на бедността, 21% е безработицата, макар че ЕЦБ направи оценка от 31,3 3% безработица. При тези обстоятелства много трудно може да се продължи с онлайн публичните търгове, защото по този начин големите емотенски компании ще станат собственици на жилищата на обикновените гърци. Смята се, че 25 милиарда евро е излишъка въз основа на програмата за кредити, като 15% от тях е, са, са посветени на спасяването на банките. Въпросът ми тогава е следният. Не смятате ли, че трябва да се създаде един фонд за необслужваните е, е, кредити, който да е на разположение на кредиторите, за да се осигурят нужните средства и да се гарантират че големите финансови фондове не могат да станат собственици на жилищата на гърците. Самите гърци ще могат малко по малко да изплатят своите ипотеки. А между другото, председател в Гърция прилагаме кипърския модел, т.е. има право на преференции за кредитора, т.е. вместо да се, предпо, да се, пред, да се пред, даде при, приоритет на финансовите институции, има възможност кредитополучателя да започне да изплаща кредита си при преференциални условия или да се възползва от помощта на фонда за неразплатени кредити. Така че, моля ви, заемете се с този проблем. В противен случай ще имаме изправени пред истинска социална катастрофа в Гърция. Благодаря ви. Ами, трябва да отбележа, че в Европейският съвет за система изобщо не сме обсъждали проблема с не обезпечените кредити в Гърция. И на второ място държавите членки могат да решат как да използват средствата, които са на тяхно разположение. И на трето място, ако е, държавите членки решат да използват тези средства за необезпечените или необслужвани кредити, ами тогава ще го направят и други държави членки, което пък е, обяснява откъде те самите могат да имат е, такива претенции. И гръцкото правителство прави разграничение между различните категории. От една страна са бедните, от друга страна са сериозните, хората, които систематично не могат да възстановяват кредитите си и в момента се прави много ясно разграничение по отношение на необслужваните кредити. Не знам какъв ще бъде отговор на държавите членки. Не ЕЦБ и не е ССР могат да направят въпроси, кой начин да бъде избран. Струва ми се, че към момента правителството възнамерява да продължава с публичните търгове по начин, който продължава с съответните гаранции и предпазни мерки за бедните в Гърция. Пък вече държавите членки ще си решат дали искат да субсидират банките, за да намалят социалното въздействие на този процес или не. Бих искала да продължа. Господин председател,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 86 милиарда са а, кредитите като цяло, 25 милиарда от тях а, отиват за банките. Въпросът е дали част от тях не могат да се съберат за един такъв фонд за помагане на хора, които имат необслужвани кредити. Това е проблем, който засяга всички ни, тъй като стигане, се стигна това положение заради дейностите на тройката, а вие сте част от тройката. Не искам да обсъждам заслугите на тази инициатива, но в крайна сметка собствениците на тези а, пари решават, а това не са нито ЕЦБ, нито тройката, а държавите членки. Благодаря, господин председател. Имам въпрос, свързан с необслужените кредити в, много, в някои страни има много голям дял необслужени кредити и това е огромен проблем. От една страна, много от тези необслужени кредити са на малки и средни предприятия. Второ, някои страни, които са по-засегнати от това, са обикновено страните, които не са са приложили много късно директивата за разплащане, за закъснелите плащане. защото въпреки тази директива някои много национални предприятия се издължават на малки и средни предприятия след 200-300 дни, а не след 30, както е, е редно какво, дали ЕЦБ може да е, направи анализ на този проблем. Абсолютно сте прав. По, повечето от необслъжените кредени от, за малки и средни предприятия е, са от времето на рецесията, като по време на рецесията много от средните малките и средни предприятия, не получиха разплащани от страна на а, многонационалните компании, но включително и правителства. Правителства, които и държави, които не са плащали с месеци и години дължимото. Разбира се, има много причини за необслужените кредите, но много често това се дължи на, не, на липса на разплащане от, от големи или органи или а, от държавни органи или от големи предприятия спрямо малки и средни предприятия. Палома Берехо. Добър ден, господин Драге. В годишния доклад от 2017 година се казва, че макрофинанс... макрофинансовите рискове идват от това, че има ниски лихвени проценти и малък растеж. И цялата финансова система е много уязвима. И също така има липса на доверие към европейският регулатор. И след случилото се с Банко Популар спрямо и, е, и Европ... Италианската централна банка. А ниският а, а, растеж е като цяло до, до, а, характеристика за вашият а, мандат. Защо продължавате да предлагате средства, които намаляват заплатите, като точно ниските, ниското възнаграждение води до намаляване на покупателната способност, забавяне на растежа и неплатежоспособността на семействата и на домакинствата. Вие зададахте е, два въпроса. Първо, ниските лихвени проценти и бавния растеж са риска за банките, но това все по-малко и по-малко е вярно. А, има бързо възстан, въз, възстановяване през последните години и липсата на баланс в, на през, през случващото се в последните месеци увеличи кредитоспособността на банките и включително е, консолидира и укрепи банките. А, втория ви въпрос всъщност не, наши, нашите политики са точно обратното на това, което казвате вие или поне това, което аз разбрах. Нашите политики нямат за цел да задържат растежа на възнаграждението, а напротив, ние имаме за цел да намалиме разликата между потенциалния и реалният БВП и е, политиките ни имат за цел подобряване на трудовия пазар като цяло. Кол, колкото до действията на испанското правителство. Виж, виждате как нещата се развиват в Испания, виждате, че се създават а, работни места, вижте данните от трудовия пазар. Може би е, резултатите не са това, което бихме искали да бъдат е, от гледна точка на качеството на работните места, броя и отраслите, но като цяло е, растеже огромен и много положителен. Да, имате 30 секунди. Трябва да ви кажа, че за съжаление трябва да преразгледате мерките и средствата, защото искам да ви напомня, че а, възнагражденията продължават да бъдат много ниски, че създадените работни места са много некачествени и всичко това следствие на приложението на мерките, които вие сте препоръчали на испанското правителство. Да, номиналните възнаграждения са следствие от бавния растеж и това, което е, вяжно, важно, е вярно за Испания, е вярно и за други страни от Европейския съюз. Но а, паричната политика и политиката на ниските ликви може да доведе до а, повече потребление, подобряване на качеството на работните места. Необходимо е повече време за да се е, увеличи заетостта и да се подобри качеството на същата тази заетост. А, Централната банка направи е, направи каквото можа, но не всичко е в ръцете на Централната банка и на централните банки. Не виждам а, други, господин Кобурн. Благодаря, господин председател. Господин Драги, винаги удоволствие да ви видя човек. В а, Съединените щати се връщат към протекционизма и това а, е заплаха за, глоба, за глобализацията. А, питам се дали не трябва да, подкреп, да, да подкрепите своите препоръки с оценка на влиянието. Защото вижте каква, какво беше какво беше последиците от решенията в Каталуния върху, върху банковата система в Испания. Ката, от друга страна, Кат Каталуния представлява 20% от цялостния банков сектор в а, Испания. Е, Брек, Брексита води до протекционизъм и като, като, като, като цяло ще, ще е, увеличи е, разходите за достъп до финансовите и капиталовите пазари на останалия Европейски съюз. Е, за, в момента е, повечето транзакции, финансови транзакции минават през е, Лондон и е, Лондон на практика е банк, банката за транзакции на Европейския съюз. Така че е, европейската стабилност е под заплаха и смятам, че е СССР трябва да помисли по въпроса. Какво, какво мислите вие? Да, Брексита ще бъде събитие от голямо значение и последиците трябва да бъдат обсъдени и анализирани. Защо не сме го направили до сега? защото все още нямаме никаква представа, ясна или неясна, каква ще бъде платформата на преговорите. Знаеме, че пазара, е, финансовият е, пазар е, в Лондон е много обширен и но в, в момента, в който имаме по-точно и виждане и яснота по преговорите, ще направим този анализ. Както казах вече, е, този преход може да бъде управляван е, и е, да се извърши колкото се може по-лесно и да се смекчат последиците, но при всички случаи ще има последици за европейските капиталови пазари. Но как, но Европейската Централна банка не е страна по преговорите, така че не можем е, да вземеме пряко участие а, и, и да имаме и точна а, представа. В а, момента, в който имаме по-ясна е, представа, ще трябва да обсъдиме този въпрос и е, наистина СС, е, е, СССР ще бъде мястото, където трябва да се обсъди този въпрос. Госп... господин Ферховщат. смята, че въп че въпросът трябва да се, да, да се реши кой, кой ще има надмощие на друг. А това при, е, ще бъде не. Е, приятно и с лоши и отрицателни е, последици за всички. Така че, може би, вие трябва да. Е, извинявайте. Аз знам, че ви, вие сте е, член на, на, на, на групата, в която заседава с господин Верховщад, но но наистина се надявам господин Галтери, че ще му кажете. Де, това, но това не е обект на сегашна дискусия. Марко Дзани. Благодаря, господин председател. Господин Драги, вие споменахте риска за банковият баланс. Знаете, че това са проблеми, които ние често обсъждаме тук. Проблеми свързани с гаранцията на спестяванията, на депозитите на дребно на гражданите. Някои смятат, е, че банките трябва да поемат малко по-малко рискове, за да може да бъде приета ЕДИС. А, насоките ще съдържат и препоръки основно риска. Въпросът ми в този смисъл е по този въпрос е следния. Какъв ще, какъв ще бъде подхода относно а, риска, свързан с суверенният дълг? Може да може да има пруденциални подходи заради различните типове рискове или да има фиксиран таван за банките. Знаете, че, държавните облигации са представляват много стабилна гаранция на пазара. какъв натиск би могло да бъде упражнен върху държавни обликации? Дали банките ще, ще продадат е, голяма част от тези облигации. Дали това ще бъде единия начин или ще трябва да имат, е, да придобият допълнителен капитал. Сега, след е, много изследвания, заключението бе следното. Ако има риск, ще трябва да, да, се, да, се, да се намали е, разликата между е, броя на облигациите и подхода на, на банк. за да в комисията Базел 2 бяха водени дълги преговори по това да няма неравностойни положения за банките. Но тези преговори не доведаха до, ни, до никакви е, решения, нито в едната посока, нито в другата, нито е, защото е, юри... трети юрисдикции не се съгласиха. Така че не трябва да има строги ограничения, да има едно глобално споразумение. В случай, е, че има проблеми или това споразумение ще трябва да се прилага глобално и стрикно. Европейските как би било възможно това споразумение да се прилага Как, как е възможно суверенният дълг държавните облигации да съдържат риска. Този, как, как може да се намери решение, ако другите юрисдикции не са, съгласат с нашите подходи? Ако Европа реши да има свой подход, то, то тя трябва да осъзнава, че прилаганите мерки може да бъдат в ущърп на конкурентноспособността на европейските банки спрямо други юрисдикции. Затова е необходимо да има общо споразумение. В рамките на Базел, казва председателя. Благодаря, господин председател. Що с Какво може да кажете за системния риск, свързан с а, от сектора на недвижимите имоти? Той специфичен риск ли е в случва? И, и един политически въпрос, който обаче съм длъжен да ви задам. И не се ли страхувате, а, че вашият подход към системният а, риск а, няма да бъде последван за в бъдеще и няма да бъде подкрепен в. А, а, тук няма Има сблъсък между Мадрид и Барселона. В Италия не знаем кой, кой ще спечели следващите е, избори. Германия и Австрия ги няма, защото се опитват да създават правителства в момента. Така че в Европа положението е много нестабилност. Е, може ли да, да смятаме, че има пълна независимост прямо политическите отслови? Нашият опит е, през последните две години доказа обратното. Знаете, знаете, че се предвиждаха катастрофи след Брексита. Че ще има много трагични последици от изборите в дадена страна и така нататък. А от друга страна виждаме, че економическия растеж е стабилен, солиден. Така че нямаме е, кристалната но кълбо, с което да можем да съзреме, в което да може да съзрем бъдещето, но, но като цяло опита доказва, че можем да бъдем оптимисти. От друга страна, а, оценката на ЕССР е, е че като, като, като цяло ам, отрасъла на недвижимите имоти се стабилизира в а, е, Европа, но миналата година излезахме с 8 специфични препоръки по страни и за някои беше за а, е, изплащането на заеми за закупуване на жилища и други. Като цяло държавите членки взеха необходимите мерки в, в Дания, в Финландия и продължаваме да следим отблизо приложението на тези мерки. Те са доста така локални, но а, и специфично. Господин Морган, моят въпрос днес е свързан с европейските облигации Беше направено изследване по този въпрос. Надяваме, че в най-скоро време ще има законодателно предложение по тази тема. Как е, смятате и какво ще направите, защото тези е, облигации да бъдат наистина сигурни, т.е. да имат тройно А и че пазарите са готови да ги поемат. Не смятате ли, че те биха могли да имат отрицателни последици върху ликвидността на пазарите на суверенния е, на държавните облигации? И Аз съм съгласен с подхода на Европейската комисия, която смята, че е необходимо да се комбинират различни мерки и включ... и проденциалните мерки да се ограничат за новите кредити от тук нататък. Аз също съм съгласен с предложението на комисията, но това, което е необходимо е всички заинтересовани страни да обединят усилията си, надзорните органи, е, правителствата, за да може да се създаде необходимата законова рамка, правна рамка. Тоест всички оператори трябва да, да обединат усилията за намиране решение на проблема, без е, да, да се да има а, е, дестабилизиращи последици, които ще бъдат е, пагубни, които, от които хората се страхуват. Необходими са а, е, здрави активи, стабилни активи. Всички имат нужда от тези стабилни активи, включително и пазари. Така че дали, инстру, дали инструмента е подходящия, това ще бъде обсъдено в а, бъдеще и отговор ще се е, ще се съдържа в е, изследването. Е, след като, но, а, след като се публикува това изследване, ще видим какви ще бъдат по-нататъчните действия. Но необходимо е да имаме тези стабилни активи, така че продължаваме да работиме в този смисъл. Благодаря. Благодаря на председателя, драги, за така положителното отношение с членовете на тази комисия, а те са изключително важни за бъдещето на финансовата стабилност и растежа. Благодаря ви.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

Ah, okay. So we move to our last point in the agenda. Uh... Преминаваме към последната точка от дневния ред. Okay, it is a, a reform of the European реформа на системата на Европейския съюз за собствени ресурси. Ще ни бъде представен проект становището ще чуем Уиджи Морган. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги в залата и на докладчиците в Сянка. Мисля, че вече сте се запознали с проектостановището, което е, изготвяме за Комисията за бюджета. Сега ще ви представя основните елементи. Финансирането на, европейския, на бюджета на Европейския съюз е изключително важно, още повече за оглед на последствията от Брексит. Европейските институции, ще трябва да обърнат лозунга на ти партито от Бостън. Не може да има представителство без данък. Няма да се засяга данъчните правомощия на държавите членки, така както те са описани в европейските договори. Целта е да се освободят средства които да бъдат събрани и управлявани по-ефективно и по-демократично на европейско равнище, като по този начин ще се позволи държавните вноски да отидат в европейския бюджет без да се увеличават. В текста се прави разграничение между специфичните за еврозоната собствени ресурси и собствените ресурси на Европейския съюз като цяло. Така, например, за еврозоната може да си представим да се въведе данък върху банките, така ще завършим банковия съюз, данък върху финансовите транзакции, така ще приключим съюза на капиталовите пазари. Бихме могли да изработим единен корпоративен данък и единно ДДС. Целта е да има повече яснота в отношенията между финансирането и разходването в европейския бюджет. Така бихме могли да се борим и по-ефективно срещу измамите в данъчната област на европейско равнище. Не трябва да забравяме, че европейските граждани изискват от Европа Европа като общност, а не като сбор от отделни държави членки, да се бори с безработицата, да допринесе за растежа, да управлява единно границите. Това са европейски публични дела, които подлежат на демократичен контрол от страна двамата са законодатели. Аз от своя страна бих искала да ви информирам за дата, крайния, крайния срок за внасяне на измененията. Ще се спра също така и на отделните собствени ресурси в становището. Приходите от данъчната област са податливи на колебания. Ако не искаме непрекъснато да изискваме средства от държавите членки, които така или иначе вече а, са подчинени на публичните правила, ако не искаме да обединяваме дълга, то тогава ще трябва да създадем необходимите гаранции, за да може на европейско равнище да пресъздадем характеристиките, които така ли че съществуват на национално равнище. Благодаря ви, очаквам коментарите ви. Благодаря ви. От името на НП Ивана Малетич е първият ни оратор. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика, господин Луиджи Моргано. Благодаря ви за проектостановището и за а, доклада. Пред нас стои едно огромно предизвикателство. Брексит ще доведе до намаляване на европейския бюджет. Затова трябва да помислим как да се справим с новите предизвикателства. Всъщност това не са нови предизвикателства. Миграцията, политиката в областта на отбраната, засилването на еврозоната, засилването на европейския тинен пазар и всички останали теми, които ни занимават. Същевременно трябва да не забравяме политиката на сближаване. Тя трябва да бъде допълнително засилена. Не трябва да отслабваме вниманието си в това отношение. Нуждаем се от конвергенция на държавите, които изостават. Ако искаме да имаме силен а, европейски паричен пазар в бъдеще. Решенията за европейския бюджет а, съвсем няма да бъдат взети лесно. Не съм сигурна дали можем да твърдим, че имайки предвид Брексит и ефекта му върху европейския бюджет, той ще се смали. Ако искаме да увеличим европейския бюджет, то тогава не трябва да мислим за въвеждането на нови ресурси или за увеличаването на сегашните вноски. Имайки предвид срещата на групата на високо равнище по собствени ресурси, тази група се опитва да направи системата за собствени ресурси прозрачна и автономна. Това е резултат към който се стремим и ние. Тази група предлага брутния национален доход, дялът му да бъде намален което ще даде по-голяма автономност на европейския бюджет. Групата предлага също така да се премахне механизма за корекция, той да бъде опростен, да се замени собствения ресурс на базата на ДДС, на базата на споделено ДДС, корекция на новите доходи, нещо, което обсъдихме по време на дискусията с господин Драги, а именно трябва да помислим Да подкрепим ли печалбите на ЕЦБ да отидат в европейския бюджет? Така че пред нас наистина стоят важни предизвикателства и ни предстои да вземем важно решение. Трябва да помислим за устойчивостта на всички тези препоръки. Да помислим също така и за окончателното предложение, което в последствие ще за което в последствие ще уведомим гражданите. През тези години имаше растеж, но той нараства бавно. Производителността ни все още е ниска. Няма голямо увеличение на заплатите, така че не можем да очакваме обществеността да ни подкрепи. в реформата на системата за собствени ресурси. Едва ли ще ни подкрепят да въведем нови такси или да увеличим вноските на държавите членки. По простичък начин трябва да им обясним на хората какво целим с тази нова система за собствените ресурси, да им обясним и какви са ползите за тях. Thank you very much. Leave... Благодаря. Госпожа Вирник. Thank you, Chair. Um, благодаря, господин председател. Говоря от името на Ерике Калвет. Уважаеми господин докладчик, докладчици в Сянка, вярвам, че европейския бюджет трябва да бъде разглеждан като единен инструмент за преодоляването на економическата и социалната криза и за координирането и засилването на националните усилия за връщане на растежа, за създаването на нови работни места в целият Европейски съюз. Европейският бюджет е бюджет на инвестициите. Гъвкавостта при намес в краткосрочен план по време на кризите е, е основната слабост. Бюджета е прекалено малък, е, за да имаме антициклична стабилизация. Като участник в доклада Монти, аз подкрепям идеята за нови собствени ресурси, които ще помогнат да се прилагат европейските политики и ще подкрепят целите на европейските такива. Подкреп подкрепям идеите, залегнали в становището. Основните инструменти, които докладчикът предлага, могат да доведат до по-доброто функциониране на единния пазар, ако тези инструменти ограничат а, а, некоординираното разпространение на подобно данъчно облагане и ако има връзка между финансирането на европейския бюджет и европейските политики. Смятам, че е много важно да се реформира ДДС. Трябва да има хармонизация в това отношение, за да има справедливо данъчно облагане и за да се борим с укриването на данъци за употребите в данъчната област. По този начин ще увеличим финансирането на европейския бюджет. Ще не са изменения, за да изясня някои предложения. Ще подчертая и необходимостта от създаването на Европейски паричен фонд, който да се базира на европейското законодателство. Готов съм да обсъдя темата и с другите групи. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще говоря вместо Мигел Вегас който е докладчик Сян, Сянка по това становище, който не може да участва в нашото заседание. Смятаме, че е много положително да се за, нов, създаването на нови бюджетни средства и това, че предприятията трябва да плащат данъци там, където се извършва произведствата. Трябва като, като, като цяло да, да има цялостна бюджетна реформа и, и по-специално да има съответствие между националните бюджетни системи и формирането на европейският бюджет. Като по този начин ще се намалят по-малко ще се намалят ще се намали неравенството, на което сме свидетели в момент. Необходимо е да, да, да се със не, за, не, не, не може в името на повече бюджет, бюджет на гъвкавост да се изисква от е, държавите членки да да, да, да, на, да, да, да на държавите членки да бъдат на, на, налагани либер, либерални а, средства. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за работата му доклада, който върви в посока, която можем да подкрепим. Замяната на брутния национален доход, преминаването към изцяло собствени ресурси. Има и някои други примери, за които трябва да помислим, когато говорим за собствени ресурси, като, например, различни а, постъпления в данъчната област, от а, а, такси и така нататък. Ще внесем изменение, което ще се отнася до глобите наложени от Европейския съд. Говорим за собствени ресурси, така че със сигурност и този тип промени ще ни бъдат от полза. Подкрепяме като цяло линията на докладчика, зелените подкрепяме. Цялата система на финансиране на Европейския съюз трябва да стане по-ясна и системата за собствени ресурси ще допринесе за това. По параграф 4 има въпрос. Там докладчикът споменава, че Европейския съюз трябва да издава активи, които да не носят никакъв риск. Питаме се, това възможно ли да стане без промяна в договора? А, възможно ли е, имайки предвид настоящата правна рамка. Иначе подкрепяме докладчика. Ще внесем изменения, за да засилим някои аспекти, иначе подкрепяме. Както знаете, и ФСМ може да издава дълг в рамките на собствените ресурси, което не означава, че това решава проблема. Просто въпросът не е толкова простиче, колкото изглежда. Две спонтанни изказвания. Моля ви накратко. Рамон. Е, gracias, presidente. Solo dos minutos. Благодаря. Само са две минути. Първо искам да благодаря на колегата Моргана за доклада и да подчертая значението на този доклад за нас и по-специално Очуден съм от точно обратната позиция на ГУЕ, защото струва ми се, че това е много положително предложение и да, да разглеждаме европейският бюджета не, не само от това да, се има, да има отчисления от държавите членки, а най-вече да наблегнеме на собствените средства. Това според мен е много прогресивен подход за бъдещето на Европейски съюз, да има собствени ресурси т.е. да вече да излезем от културата всяка държава членка да плаща в бюджета, а съвета да има свой собствен свои собствени ресурси, които да не са национални, а да са Европи. Така че много се очудвам на позицията на ГУЕ. Първо искам да кажа нещо друго. Първо, трябва да, трябва да, да се включи документа на комисията относно бъдещ, бъдещето на финансите. Това трябва да влезе в, в, в документа относно бъдещата МФР се включват всички предложения, свързани с нови собствени ресурси. Същевременно Европейският съюз е, стави, е изправен пред хиляди нови предизвикателства, включително и миграцията, економическия растеж. Така че не са необходими нови ресурси, като примерно ставките, митническите ставки, всички тези, всички тези пред, пред, предложения можем да ги включим чрез изменения. Бер, берва. Мерси, може Благодаря ви. Изслушах дискусията, благодаря за становището, но нека да внимаваме. Това е становище, което се отнася до собствените ресурси, до тази част от работата на групата за финансите. А, това не е проекто становище за разходите. Така че всичко свързано с а, политиката на сближаване а, няма място в доклада. Това, което казахте за данъчните злоупотреби, да, действително, то е важно и е в нашите правомощия, така че становището трябва да се засили в това отношение. По отношение на дискусията за еврозоната, струва ми се, че не в това становище трябва да подновяваме дискусията за бъдещето на Европейския валутен фонд, защото ако го направим, човек може да остане с впечатлението, че по случай доклада на Комисията по бюджета тези въпроси трябва да се разгледат а, с оглед на последните а, развития. А, а това не е така. В това становище просто можем да споменем някои решения, предложени от комисията, одобрени от законодателите по отношение на единия надзорен механизъм и така нататък. Механизма трябва да бъде адаптиран. Това е така, но все пак нека да е ясно кога за какво говорим. Докладчика за последни думи. Благодаря на всички. Това е изключително важен политически документ. Трябва да представим становище на комисията по бюджета. Ние не определяме рамката, но все пак е важно да повторим някои аспекти, по които всички ние сме единодушни, да се засили сближаването, например, да се справим пред бъдещите предизвикателства, да вземем предвид проблемите, които описаха колегите. Идеята за това да работим върху трайността на тези предложения и решения, които се подкрепят от господин Монт или от господин Драги, Важното е да стане ясно какво целим с собствените ресурси. Явно е, че стълба за социалните права буди някои безпокойства, но ние вече сме се произнесли по тях. И то ясно. Така че в това отношение не очакваме затруднения. Няма да задълбавам много, защото нямаме достатъчно време. Но си мисля, че чрез внесените от вас изменения ще успеем да се произнесем с достатъчно решителност в становището. Очаквам силен консенсус, за да може да стане ясна нашата идея. Благодаря ви. Крайен срок за внасяне на измененията 7 декември. Те ще се гледат на 24 януари. Ще гласуваме същия този ден. Ще видим какъв е графика на комисията по бюджета. Благодаря ви. Закривам заседанието. Ще се видим утре в 8. Първо ще имаме съвместно заседание с Либе. Благодаря.